Dear colleagues, can we start the session? Ами колеги, нека да започнем. Искам самото начало да кажа, че сесията ни се излъчва по интернет, така че се усмихвайте. Това е важно за гражданите. Ще работим много усърдно. Искам да приветствам всички колеги от националните парламенти с цялото си сърце. И бих искала също така да кажа, че и представител на председателството и на Европейската комисия е днес с тук, с нас. Ще ни представят за първи път, след приемането на новата регулаторна рамка, самата нея. Комисарят Ханес Хан, извинете, ще го направи в Европейския парламент за първи път, в ваше присъствие пред представителите на националните парламенти. И имаме също така сред нас госпожа представляваща Министерство на регионалното развитие в Польша. Тя е част от полското председателство на съвета на Европейския съюз. Имаме трима колеги от национални парламенти, които ще вземат думата като основни оратори днес от името на три държави членки. госпожи Ернст Хинсхен, който ще говори от името на германския Бундестаг. Господин Лазло Хабис, който е депутат в Унгарския парламент. И господин Вили Трофеник от Словенския национален парламент. Искам да се възползвам от а, тази възможност да ви поясня, че ще изслушаме първо колегите, преди това разбира се аз ще кажа няколко думи по същество. След това ще дам думата на комисаря Хан и на госпожа Бендел и след това колегите от националните парламенти. И след това ще има дебат между националните парламенти и Европейския парламент. Ще ви помоля да попълните формуляра пред себе си за да разберем колко души искат да вземат думата, за да можем да определим време за всяко едно изказване. Затова ви моля бързо да, попълвате, да попълните тези формуляри. И също така, като председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, искам и аз да кажа няколко думи, защо е толкова важно това заседание за нас и защо е важно, че комисаря Хан е тук, и госпожа министъра Бендел е тук. Заседанието ни е в един много специален контекст. Европа говори много за стабилност и сега трябва да насочи вниманието си най-вече върху растежа. Имаме нужда от растеж в Европа. Имаме нужда от растеж в бъдеще, който да се основава и на традиционни фактори, но все повече да се основава и на инвестиции в нови възможности за растеж. Имаме нужда и от много капиталовложения, а за това са необходими средства. Източниците на такива средства представляват предизвикателство за Европейския съюз. Точно за това бъдещият, Европа, в бъдещият бюджет на Европейския съюз, многогодишната финансова рамка 2014-2020 година е изключително важен източник на публично финансиране. В тези две години преди началото на този период трябва да направим всичко възможно, така щото този нов бюджет да финансира едни нови политики, които да могат да привлекат нови средства, частни средства от финансовите пазари. Бюджетът на Европейския съюз трябва да отива за политики, които имат възможност да променят инвестиционните практики и Европа да започне да инвестира в възможности за един устойчив, дългосрочен растеж, едни дългосрочни работни места, които няма да изчезнат утре и да се преместят в новите економики. Европейската комисия взе едно решение за приемане на първия пакет от нови политики. Много се радваме, че комисарят Хан успя да прокара своята политика като първи пакет, прият от комисията. Ще има преговори по новия пакет – и паралелно с това ще имаме преговори по многогодишната финансова рамка. Те и в момента текат. Ролята на парламента в бюджетните преговори е ограничена. Европейския парламент може да даде само своето съгласие, но чисто политически последните две години мисля, че изградихме е, достатъчно добро, добър имидж, добро реноме и говорим много по-ясно. Имаме много по-ясна политическа роля, по-голяма, дори ако щете от е, правомощите записани в договора. По преговорите за нормативната рамка за кохезионната политика е един процес, който е процес за съвместно вземане на решение, т.е. обикновената процедура, което пък означава, че имаме равни правомощия с съвета и затова ролята на парламента е много важна. Днес не започваме от нищо. Не, работихме с комисар Ханс с генерална дирекция Реджи последните година и половина. Многократно сме заседавали Имаме общи становища по много въпроси и мисля, че и по-добре се разбираме. Изгради се едно доверие помежду ни и днес можем, както бе и планирано, до края на едната година да приключим преговорите по нормативната рамка. Съвета и парламентът започнаха да работят по Следващите политики с тройката, полското председателство, с което имаме отлични е, връзки, но и с участието на датското и кипърското председателство. И установихме връзки и възможности за сътрудничество. Тук, разбира се, се изразява и вашата роля. Вие сте запознати по-добре от мен с нея, но що се отнася до тази регулаторна рамка, вие имате една оранжева карта в ръцете си. Надявам се, оранжев картон в ръцете си in uh, general, but we are here to explain anything. Извинете, имате жълт картон в ръцете си, т.е. можете да вземете своите а, мерки и ние разчитаме на вашето сътрудничество, за да може кохезионната политика да доведе до нови работни места, до растеж и качеството на живота на европейските граждани да се подобри. И така сега искам да се обърна към комисаря Хан и да го помоля да ни представи новата регулаторна рамка за кохезионната политика. Имате думата. Много ви благодаря. Много ви благодаря, професор Хюбнер, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми депутати от националните парламенти, уважаеми колеги. Това наше заседание се излъчва по интернет и за това бих искал да приветствам и всички европейски граждани, които по този начин присъстват на нашето заседание. За мен удоволствие да бъда тук в деня, в който Европейската комисия прие различните регламенти, свързани с структурните фондове и да ви представя нашите законодателни предложения за новата политика за сближаване в контекста на това парламентарно заседание. Тази политика е нещо, което се реализира от всички вас. И за това бих искал да благодаря на всички вас и най-вече на госпожа Хюбнер за вашата дейност. Днес отваряме нова глава в кохезионната политика – председателят Барозо призова за обновен Европейски съюз. Днешните предложения точно отразяват тази необходимост от обновен Европейски съюз. Това означава нова инвестиционна политика за Европейския съюз. Това е нещо, което е спешно необходимо за нашите граждани, за нашата економика, за нашата околна среда. Тази нова инвестиционна политика не е само плод на моя самотен размисъл и на безсънни нощи. Това е нещо, което се основава върху идеи, които са резултат от един широк процес на консултации. Госпожа Хюбнер спомена за многото срещи, които провеждахме с държавите членки, с регионите и с, с общините и с всички заинтересовани страни всъщност. Представителите на националните парламенти винаги са давали своя безценен принос и за това искам от сърце да благодаря на всички вас. Резултатът показва, че нашите усилия дават добри резултати. Можем да кажем, че задачата е изпълнена. Това по-скоро въжи обаче за мен, защото вашата задача те първа започва. Както каза Данута, предстоят мащабни преговори през следващата година. Обаче бих могъл да споделя с вас това какво сме постигнали за тези 20 месеца, откакто бях назначен за комисар. Има някои важни жалони, много от вас изпомнят, че изходната точка беше доста сложна. Имиджът на кохезионната политика страдаше независимо от безспорните успехи. В момента имаме 84 региони по политиката на сближаване и в бъдеще ще имаме само 68 такива региони. Тоест, 34 милиона европейци по-малко и никой не би могъл да го спорва. Без политическите насоки, отразени в доклада, ние бяхме мишена на критика, че Европа няма достатъчно силна кохезионна политика – а ние се стремим към изпълнение на стратегията Европа 2020 година, което включва също така и заетост, растеж и работни места. Това съображение беше отразено и в предложението за многогодишната финансова рамка от юни тази година. 36 милиарда плюс още 24 милиарда за нов механизъм за свързване са одобрение. Предстоят обаче важни дейности, както по приемането на многогодишната финансова рамка, така и по изпълнението й. Данута, като комисар, ми помогна да имам здрава основа за моята дейност. Тя направи много за изпълнението на Лисабонската стратегия. Економическата криза от 2008 година, както и последните събития, посочват, че трябва да сме по-амбициозни, особено в тези времена на бюджетни ограничения. Кохезионната политика трябва да бъде по-целенасочена. Трябва да средоточим върху резултати и трябва да въведем една система за поставяне на условия и критерии и стимули трябва да създадем възможност за по-голяма свобода относно това как ще се разпределят средствата. Многогодишната финансова рамка посочва ясно какви средства ще бъдат насочени за различни конкретни региони и програми. Обхващайки всички категории региони, ние, независимо от това, се съсредоточаваме върху най-бедните региони. 71,5% са насочени към такива региони, т.е. към 120 милиона хора, които имат най-много нужда от допълнително финансиране. Това означава по-добра инфраструктура и по-голяма диверсификация на дейности. Тези инвестиции имат своята възвръщаемост. Над две трети от износа на всяка държава членка постъпва във вътрешния пазар. И едно евро, изразходвано в Польша, води до 46 цента като средно за страните от Европейския съюз, 15 от първите 15 държави членки. Това е много важно за развитието на нашата политика. Сега бих искал да премина към самия законодателен пакет винаги съм се стремял правилата да са по-упростени. Затова много внимателно обмислихме как да се упрости цялостната рамка на кохезионната политика. Като резултат предлагаме хармонизиране на правилата не само между различните структурни фондове, но също така и в областта на политиката за развитие на сълските райони и морската политика ще предвидим пет финансови инструмента. Фонда за регионално развитие, фонда за развитие на селските райони, социалния фонд и фонда за морска политика и рибарство и кохезионния фонд. Предвиждаме по-добра координация между дейността на тези фондове, така че да обхванем всички тези фондове, които са предмет на споделено управление с държавите членки. Нашите предложения предвиждат по-голямо внимание към крайните резултати, към общите инструменти, по-добър мониторинг. Вие знаете, че има много примери и затова няма да спирам на тях. В сегашната економическа ситуация е ясно, че цялостната политика по сближаване трябва да съдейства за растеж и работни места. И отново ще кажа, че това е една инвестиционна политика за подобряване на економическата дейност, за подпомагане на по-изостаналите региони да достигнат нивото на по-развитите региони. Всички региони, независимо от нивото на тяхното развитие, трябва да средоточат върху използването на потенциала за растеж, който предполага приобщаване на всички граждани и който да е устойчив. Например, не е приемливо да има безработица сред младежите. 20% и дори някъде 50% е показателят на безработица сред младежа. Трябва да бъде намален този показател. Освен това, важно е да изпратим ясно послание до нашите граждани, че ние искаме да си сътрудничиме независимо от държавните граници. Днес не мога да ви предоставя никакви подробни показатели за всеки един регион. Това ще е възможно само след като бъде окончателно одобрен европейския бюджет. Обаче мога да кажа какви са сегашните показатели за най-наблагодетелствените райони. Особено, що се отнася до преходните региони, в момента имаме една справедлива система, която по еднакъв начин разглежда региони в еднакво економическо положение. И така, за какво отиват парите? Ясно е, че трябва да се стремим да намалим различията между регионите, но трябва да съгласим за това как да намалим тези различия. Винаги съм казал, че много сериозно се отнасям към това, политиката по сближаване да стане основен инструмент за постигане на целите от стратегията Европа 2020. Необходимо е да средоточим върху фиксиран и ограничен брой приоритети, отговарящи на стратегията Европа 2020. Ние се съгласихме върху това, че има нужда от 11 тематични цели и Разбира се, тези теми и тематични цели отговарят на конкретните потребности. Също така се съгласихме за минималните вноски в Европейския социален фонд. 25% за най-неблагодетелствените район, 40% за средноразвитите и 52% е съфинансирането от страна на най-развитите региони ограничените ресурси ще бъдат средоточени върху ограничен брой приоритети и цели. Инвестиране в растеж, в работни места и в териториално сътрудничество. Как е организирано програмирането? Това е архитектурата на програмирането. Ние предлагаме обща стратегическа рамка за ПТ фонда – които ще изпълняват целите на Европа 2020. Както вече ви казах, много е важно да засилим интегрираното програмиране. Затова предлагаме държавите членки да имат възможност да подготвят и реализират програми, финансирани от повече от един фонд. Въз основа на общата стратегическа рамка държавите членки заедно ще подготвят своите програми за сътрудничество и ще преговарят за тях с комисията. Важно е да се въвлекат всички нива на управление, особено на регионално и общинско ниво, в подготвянето на тези документи. За това предвиждаме Европейски кодекс, който ще разписва принципите на партньорство и управлението на всички равнищите. Това е един наръчник по изпълнението на стратегията Европа 2020. В него се посочват инвестиционните приоритети в зависимост от спецификата на всеки фонд. Например, в рамките на тема, тематичните цели предвиждаме по-голямата конкурентоспособност на МСП – а именно насърчаване на предприемачеството и по-благоприятна среда за създаване и функциониране на МСП. Ще обвържем тематичните цели с конкретната дейност на всеки един от фондовете. Също така осигуряването на ресурси е важно, но не само по себе си. Важно е регионите сами да поставят своите цели – и важно е целите да бъдат измерими и ясни, за да може по-добре да се извършва мониторинга и оценката. Отчетността за постигането на целите ще бъде една от основните цели на унези, които ще отговарят за управлението на проекти. Затова инвестициите ще се правят тогава, когато условията за тях са назрели разбира се, ще има и поставяне на определени условия. Средствата трябва да се изразходват в съответствие с правната основа и реалните потребности. Ще се стремим максимално да определяме и отстраняваме тесните места. Критериите за изпълнение на поставянето условия са много ясно формулирани, така че да осигурим пълна прозрачност и да можем да определяме много ясно дали критериите се спазват или не. Тук е важно също така да се обърне специално внимание на регионалните национални стратегии за научно-изследователска и научно-развойна дейност. Тук са особено важни и директивите, отнасящи се до енергийната ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, транспортна дейност, активна политика в областта на трудовия пазар и т.н. Така че има много дейности, които проистичат от вече приятото законодателство. Що се отнася до условията, които се поставят след изпълнението на програмите и проектите, те са свързани с крайните резултати. И ние не искаме проектите и програмите да се конкурират. Ние искаме те всички да съдействат за постигането на целите. 5% от предоставените средства ще бъдат заделени в специален резерв – и през 2019 година ще има много подробен преглед на дейността. Тук искам да се обърна към парламентаристите и да кажа, че далеч не всички държави членки споделят тази идея и затова се обръщам и най-вече към депутатите от националните парламенти да подкрепят тази идея. Освен това искаме да засилим връзката между политиката по сближаване и цялостното економическо управление на Европейския съюз в сегашните сложни економически условия ние искаме финансирането по кохезионната политика да се използва най-добре, за да се подобри ситуацията. Стратегията и проектите ще подпомогнат по-ефективно да се използват ресурсите и по този начин се надяваме, че се подобри економическата ситуация. Нашата политика се стреми към това економическата ситуация да се подобри. Ние искаме да използваме финансирането по съразмерен и равноправен начин. Това се предвижда от законодателния пакет, който сега предлагаме на вас, за да го обмислите и да вземете решение по него. Бих искал да спра върху фондовете, за които отговарям. Основната ми идея е да се подобри ситуацията в най наблагодетелствените региони, включително и регионите, в които промишлеността е в опадък. Необходимо е да се направи това, за да се засили сближаването между регионите. Под крепата се съсредоточава върху ограничен брой тематични цели. Те отговарят на инвестиционните приоритети. Три тематични приоритети са задължителни. Иновациите, засилването на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и преминаване към нисковъглеродна економика. 80% от фонда за регионално развитие ще бъдат насочени към тези три цели, а останалите 20 ще бъдат насочени към енергийна ефективност. В най-наблагодетелствените региони 50% ще бъдат заделени за енергийната ефективност. Кохезионния фонд ще продължи да финансира проекти в държавите членки – с брута национален доход на глава от населението по 90% от средното за Европейския съюз. Инвестиции ще се правят в околната среда и ние трябва също така да инвестираме в транспорта. 10 милиарда от 68 милиарда. 10 милиарда от 68 милиарда ще бъдат насочени към а, тази цел. Териториалното сътрудничество е важен приоритет за нас, за това ние решихме да увеличим финансовите средства за това сътрудничество. За това ние предлагаме 30% увеличаване в сравнение с сегашните средства, предвиждани до този момент в бюджета. Това отговаря на нашия общ стремеж към инвестиции в растеж и работни места. Разбира се, ще има допълнителни възможности за гъвкавост, така че определени държави и региони да могат да се справят с конкретни за тях проблеми. Освен това, в момента предлагаме да се използва определен набор от правила – Предлагаме също така упростени, рационализирани структури за управление, така че програмите за териториално сътрудничество да имат единен орган за управление и единен орган за проверка. Както предвижда законодателството, ще има сериозен преглед на инструмента Европейска група за териториално сътрудничество. Тази група ще продължи своята дейност, но е важно да се осигури и последователност. Ще има обаче сериозна дейност по упростяване на правилата на дейността на тази група, за да се отговори на призивите за това. случай на неполучаване на възражение от държавата членка, ние ще го смятаме като автоматично мълчаливо одобрение при отпускане на финансирането. Опростяването. Много от вас задаваха въпроса дали we бих искал да ви кажа, че ние предлагаме съвсем конкретни правила, водещи до упростяване в новия бюджет. И финансирането те се предвиждат от новия бюджет. Сега за правилата за допустимост на разходите. Ние предвиждаме това, че програмите ще могат да се отчитат, или по-скоро по изпълнението на програмите, е отчитан ще е възможно година по година, без да се чака целият период на програмата. Освен това, ще направим всичко, за да може една реално действаща кохезионна политика да се изпълнява. Сега за Фонда за солидарност. предвид разногласията в съвета и сложните бюджетни условия много държави членки, отказахме се от идеята да продължаваме с предложението 2005 година. Затова приемаме ново съобщение, което по-добре отразява сегашната ситуация. Предлагаме да ограничим дейността на този фонд само до природни бедствия, но да се включат и последиците от бедствия, които са или промишлени, или представляват като цяло заплаха за общественото здраве. Основното тук е това, че ни ще използваме като основен показател за финансиране е това какъв е брутният вътрешен продукт на глава от населението в даден регион. Също така ще речим проблемите с забавянето в плащанията и географски обхват. Ние също така ще се стремим към административно упростяване и ще предоставяме авансово средства. Също така се обсъжда възможността за поставяне на условия, чрез което ще могат да бъдат намалявани финансовите средства, ако не е имало достатъчно превентивна дейност за подготовка към съответните бедствия. Тоест ще се поставя акцент върху финансирането на превентивни действия. Ще бъдат по този начин постигнати значителни подобрения. И накрая аз ви дадох един общ преглед на бъдещата политика за сближаване. Сега вие, представителите на регионалните органи на управление, на националните парламенти, Европейския парламент, имате задачата да обсъдите това предложение. С нетърпение очаквам продължаването на обмена на мнения с вас и разбира се, съм на ваше разположение, за да обсъждаме тези и други въпроси. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря ви, господин комисар. Е, бих искала също така да се обърна сега Ивоне uh, Вендел. към госпожа Ивона Вендел от името на полското председателство да вземе думата. Пане посланки, панове пословия. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, господин комисар, дами и господа. Всички ние с огромно желание очакваме днесния документ, този законодателен пакет от 2013 до 2020 година. Мнозина искаха да научат детайлите за бъдещето е, на една от най-важните политики на Европейския съюз, пък и една от най-големите. Европейската комисия изложи в своето съобщение на през юни тази година идеите си за това. Макар, че Сроковете са доста кратки. Искам да подчертая, че би трябвало да можем да прилагаме кохезионната политика от 1 януари 2014 година. За тази цел ще имаме нужда от много бързо протичане на процесите в съвета. Ще е необходима откритост и готовност за сътрудничество от страна на всички. За съжаление са отворени два микрофона на председателската маса. Ще помолим един да бъде изключен, защото преводачите се затрудняват. Всички наблюдаваме дебата последните 4 години за бъдещето на кохезионната политика. И Много динамичен бе този дебат с много интересни изказвания от държавите членки, както и от различните институции. Всичко това се случва на фона на една финансова и економическа криза. Предложението на комисията е едно отлично начало за преговори. Надяваме се преговорите да протекат бързо и да доведат до едно удовлетворително споразумение за всички. Предложенията изглеждат балансирани и включват всички елементи на дебата, който е протекал до сега в кохезионната политика. По-специално приветстваме факта, че има една обща визия за една съвременна кохезионна политика, която да отговаря на развойните нужди на Съюза. Една политика, която е проактивна и ефикасна, както и една политика, която е по-близо до европейските граждани. Смятам, че всички са съгласни, че политиката по сближаването трябва да бъде основен инструмент за постигане на целите на стратегията Европа през 20-та година. И точно в този дух е изготвила и своите планове Европейската комисия. Включен е един интегриран подход към развитието и е, един подход ориентиран към резултатите. Трябва да има повече стратегическо планиране, за да може да се координират политиките на Съюза и финансовите инструменти по един по-добър начин. Устойчивото развитие в целия Европейски съюз може да бъде гарантирано само ако отделните отраслови дейности е, се включат в една цялостна, в една холистична развойна стратегия. Това означава, че стратегиите ни трябва да бъдат взаимодопълващи се, а не противоречащи си. Една кохезионна политика, ориентирана към конкретни резултати, ще бъде подпомогната, ако съществува повече тематична концентрация и предварителни задаване на условия. Държавите членки не бива да забравят, че поставянето на условия не е наказание. Напротив, това е един стимул, който дава възможност за по-голяма ефикасност на действията на държавите членки в сферата на кохезионната политика. Важно е държавите членки да имат гъвкавост при разработване на своите планове за развитие в национален мащаб. Предложенията на Европейската комисия като че ли са разочароващи в това отношение поне. Бих искала обаче да благодаря на Европейската комисия за новаторските решения, що се отнася до териториалното и градско измерение. Това е много важно измерение на интегрирания подход към развитието. Първоначалният обмен на становище между държавите членки е, в светлината на съобщението от юни показва, че част от тези въпроси ще трябва да анализират по-дълбоко и да бъдат обсъдени по-подробно в съвета. На база на неформалните ни разговори с държавите членки до този момент, оставаме с впечатлението, че определени аспекти, включая някои от инструментите и новите категории за преходните региони се посрещат много добре от държавите членки. Заделянето на средства, полагането на някакви условия в макроплан също влизат в тази категория. Може би се питате как полското председателство ще управлява процеса на водене на преговори. Работната група по структурните фондове ще бъде водеща при тези преговори в съвета. Комисарият Хан ще представи предложението на комисията пред съвета по общи въпроси на 11 октомври и на 13 и 14 октомври ще се проведат а, първите преговори. Полското председателство възнамерява да започне много бързо с истинските преговори по този въпрос. Разчитаме на държавите членки да анализират предложението за регламент и то много внимателно. Искаме да започнем преговори в а, втората част на октомври по въпросите на стратегическото планиране. Програмование стратегична зона. Предлагаме един семинар с участието на Европейската комисия по стратегическо програмиране, който да се състои през октомври. Имайки предвид, че ще има и коледна вакансия, времето за преговори се ограничава до два месеца. Възнамеряваме да проведем 11 заседания за обсъждане на тематичните концентрации, условите, териториалното развитие, както и ключови аспекти на териториалното сътрудничество. Предварително бихме искали да кажем, че трябва да се надяваме да можем до края на нашето председателство да приключим с тези преговори, за да може следващото датско и последващото да могат да се занимават самите регламенти. Председателството ще излезе със свой доклад, в който ще имаме ключови стратегически въпроси, които ще бъдат представени на 16 декември на министрите които ще дойдат за съвета по общи въпроси. Включването на високопоставени длъжностни лица на такъв ранен етап, според нас, ще даде тласък на процеса на преговори. В заключение, се надявам вече да сме доказали, че Европейския парламент за нас е изключително важен – и ще продължим да се вслушваме много внимателно в становищата на парламента. Редовно ще се срещаме с докладчиците на парламента, както и ще каним почитаемите депутати на различни семинари по време на преговорите. Надяваме се това да ускори процеса на одобряване на регламента от Европейския парламент. Благодаря. Um, Искам да дам думата на господин Ернст Хинскен от Бундестага. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми комисар Хан, уважаеми колеги от е, целият Европейски съюз. За Европейската регионална политика днес е много важна дата. Става дума за очертаване на бъдещето за периода 2014-2020 година. И още в началото искам да посоча, че през последните години Европейският съюз за наша голяма радост вече достигна 27 държави членки. Не само броят на държавите членки нараства, а и Европа се сплотява все по-силно и условията на живот е, се хармонизират все повече и повече. Това се отнася и за структурно слабите региони. Позволете ми съвсем накратко да посоча този факт, защото аз като регионален политик много добре знам как през последните десетилетия нещата се промениха на много места – преди 50 години, например, при нас в Германия, регионите Байришервалд, около чешката граница, или е, районите около Франция, бяха региони с е, много голяма бедност и безработица през зимата около 40%. Нещата сега изглеждат по съвсем друг начин. Уважаеми колеги, вие със сигурност всички във вашите страни познавате региони и области, които от много бедни региони са се превърнали в цветущи места с високо качество на живот, където наистина си струва да се живее. Това, че подобно развитие стана възможно и подобно изравняване на условията за живот стана възможно, е голямо предимство за регионите, но още по-голямо предимство за Европа. Колкото е, и критично да се отнасят някой към Европейския съюз, то е, дори и те е, не могат да отрекат, че много региони в Европа спечелиха от Европейския съюз и че Кохезионният фонд даде възможност много бедни райони да бъдат превърнати в цъфтящи места. Уважаеми дами и господа, безсъмнено, в периода на подпомагане 2007-2013 година регионите в Европейския съюз направиха още една крачка напред. 355 милиарда евро, които бяха изразходвани за кохезионната политика, бяха и продължават да бъдат една добра инвестиция в економическото, социалното и туриалното сближаване в Европа, а също така в растежа и в заетостта. Не бива да се премълчава, че Германия беше най-големият нетен платец и петият по големина реципиент – Последното също искам да подчертая специално. Какви цели следва тази политика? Според мен те са основно три. Първо, конвергенция за регионите, които по принцип имат по-малко от 75% от е, брутния продукт на Европейския съюз. Тези региони трябва да бъдат подпомагани. Те трябва да бъдат изведени напред. Затова точно тук помощите са най-важни. Второ, за регионите, които изпълняваха този критерий в предишния период на подпомагане, действа така нареченият фейзинг аут. Останалите региони, могат да бъдат е, насърчавани и подпомагани е, финансово в по-малка степен, съгласно целта да бъдат ползвани средства от Европейския социален фонд и Европейския фонд за социално развитие, от, от регионално развитие от други по-бедни региони. Това е необходимо, за да няма толкова голяма разлика между по-слабите и по-силните региони. Трето, е, териториалното сътрудничество и трансграничното сътрудничество, за което дава възможност Европейския фонд за е, регионално развитие, са нещо, което трябва да спомена. И също използвам възможността да спомена, че архитектурата на кохезионната политика според нас наистина се утвърди като цяло. Затова аз мятам, че е правилно, че новата структура на подпомагане се ориентира към старата. Моите германски колеги, без значение дали на федерално или на провинциално равнище споделят това мнение. Днес ние тук сме представени в пълен състав двама колеги от германския Бундестаг, госпожа Квас и аз и освен това двама водещи регионални политици, министри и държавни секретари от федералните провинции, доктор Марков и е, доктор Шнайдер. Тъй като новото предложение на комисията се очаква от нас на 12 октомври, докато то бъде огласено, аз искам да изкажа надежда, че е, тази конференция ще бъде още един стимул в тази насока. Днес е, чухме и аз не съм сигурен дали това е причината за е, нещата, които ще се случат на 12 октомври. Е, обезпечеността със средства ще бъде 376 милиарда евро – също така се предвижда средства за структурния фонд Connecting Euro, така че е, ще бъдат е, предоставени над 370 е, милиарда евро за тази политика. Това е повече, отколкото пред предишния период на подпомагане и то с 19 милиона евро. Като защитник на регионално-политическия интерес – аз бих си пожелал много повече средства, но а, нашата политика иска, нашите политици по-точно искат да ограничат разходите в Европейския съюз за подобни цели до 1% от брутния вътрешен продукт и смятам, че това е разумно. 231 милиарда са предвидени за конвергенция, т.е. за по-слабо развитите райони. Това са около 70% от средствата. Мисля, че и това съотношение е много добро. А Кохезионния фонд ще трябва да бъде е, разширен с е, нови 69 милиарда евро, които ще бъдат предоставени на новите държави членки, с изключение на Кипър и Португалия. Това развитие също се радва на нашата подкрепа. Но, както до сега, ни е необходим фейзинг аут. От е, целта свързана, свързана с а, е, регионите, които не попадат в конвергенцията, трябва да се отдели повече внимание. Всички региони, които бъдат биват подпомагани в рамките на тази цел и при които брутният вътрешен продукт на глава от населението превишава 75% от средния БВП в Европейския съюз, със сигурност трябва да бъдат включени там. Трябва да се създаде нова категория за преходните региони и а, е, от тази категория трябва да бъдат а, е, облагодетелствани у нези региони, които имат а, е, 75 до 90% от БВП в Европейския съюз. От тук се предвижда 39 милиарда евро в повече. Уважаеми дами и господа, аз очертах старата е, архитектура на подпомагане и изказах похвала във връзка с нея. Не е необходимо въвеждането на нова междинна категория за региони с брутен вътрешен продукт на глава от населението между 25 до 90%, е, които в е, рамките на текущия период на подпомагане не попадат в целта конвергенция. Това а, противоречи на принципа за концентриране на помощите. Всяко подпомагане трябва да бъде а, за определен срок. Региони с особени проблеми могат, както до сега, и в рамките на средствата да бъдат подпомагани, които държавите членки предвиждат за укрепване на конкуренцията. За това аз мисля, е, че наистина е доста критичен момента да се въвежда ново ниво. Според мен тези средства, които се предвиждат за това ниво, биха били разпределени по-добре в други области. Всички останали региони, и през новия период ще продължат да бъдат подпомагани е, като основната цел е регионална конкурентоспособност и заетост. 53 е, милиарда евро се предвиждат. Това е, съответства на изпитаната стара структура. Цел на териториалното сътрудничество – е сближаването, за това ще бъдат предоставени 12 милиарда евро, а за слабо населените райони около 1 милиард евро. Позволете ми сега да е, цитирам нещо от е, моята практика. До сега действаше следната уредба – Разликите в стандарта между два региона до сега не можеха да бъдат повече от 20%. Регионите винаги са в конкуренция и това всъщност е желанието. Но въпреки това, това правило за 20% според мен търпи подобрения, защото само при разлика 15% трябва да се търси компенсация за региона в по-неблагоприятно положение. И е, тук е, ако не се направят някакви е, стъпки конкретни, то тогава индустриалните предприятия просто ще напуснат тези райони и ще отидат другаде, където намират по-добри условия. Комисар Хан преди малко посочи как според него трябва да изглежда кохезионната политика във бъдеще. Аз подкрепям изрично проекта на комисията – да ориентира кохезионната политика към целите на стратегия 2020 и по този начин да бъдат включени аспекти като интелигентен, устойчив и интегративен растеж. Тази задача или по-скоро нейното изпълнение ще донесе плюс както на по-слабите, така и на по-силните региони в Европа – поради това аз, подобно на комисията, застъпвам схващането, че кохезионната политика след 2013 година във всички региони на Европа трябва да бъде продължена. И тук, както чуваме, се предвиждат приоритети при инвестициите и те включват всички европейски фондове, ЕФРЕ, ЕСЕФ и така нататък. Кохезионния фонд, Европейска фонд за селското стопанство, фонда е, за рибарство, за развитие на селските райони, така както е, очерта отделните фондове комисар Хан. Всяка държава членка след това ще трябва да приеме заедно с Европейската комисия е, стратегия за партньорство, която да намери отражение в договор за партньорство. Това, което е предмет на договарянето, трябва да бъде подложено на проверка. Тази е, стратегия за развитие трябва да бъде описана конкретно в оперативна програма. Нищо, уважаеми дами и господа, не би било по-лошо, ако ние изразходваме или пилеем е, безцелно средство на Европейския съюз. За това тук се предвижда договор, предвижда се и проверка, за да може европейския гражданин да бъде сигурен, че неговите данъци се разходват за правилни цели. Това е важно по отношение на отношението на гражданите към Европа и по отношение на приемливостта на кохезионната политика. Уважаеми дами и господа, Нашата федерална република Германия се състои от 16 федерални провинции. Ролята на тези провинции трябва да бъде взета предвид по подходящ начин при изработката на тези договори. Знаем, че това не винаги е лесно, но Конституцията на нашата страна, например, дава възможност за това – и при тематичната концентрация на кохезионната политика в бъдеще ще трябва да се подпомагат теми и области, които проистичат от Европа 2020 и нейните цели. При по-нататъчно, по-добре развитите региони има по-малко теми като енергийна ефективност и възобновяеми енергии и тези теми на тях се падат около 5% от инвестициите. Тук се говори и за конкурентоспособност между малките и средни предприятия и за иновации. Това също се го отбелязвам, както посочи комисар Хан. Е, конвергентните региони, това ми се струва малко по- е, невероятно, могат да избират теми по отношение на административния си строеж, но със сигурност трябва да се гарантира е, създаването на стратегии и планове, които да бъдат съобразени с регионалните особености и да могат да бъдат подпомагани и в бъдеще, така че да се постигне равно качество на живота в отделните региони. Също и отпадането на подпомагането на инфраструктурата при, в по-развитите региони също според мен се нуждае от обяснение. Важно е за нас също че в Германия да се осигури е, и да остане възможно изобщо взаимодействието между различните фондове и средствата от тях. Аз мисля, че комисар Хан си мисли и за това, за средствата от Европейския социален фонд, пазара на труда и е, минимални дялови участия на заетите във фирмата са нещо, което се предписва. 20% в конкуренцията и 25% в конвергентни региони. Това е съвсем добра калкулация. За да може да се подобри е, качеството на доброволния контрол, 5% от средствата за подпомагане първо не трябва да се изплащат, а да се поставят в нещо като резерв – за добри резултати. Който е постигнал целите си своевременно, ще трябва да бъде възнаграден от тези средства. По принцип този подход, въобще този стимул е нещо правилно, обаче то не бива доводи до там, че да се работи само по сигурни опази, с които 5% премия във всички случаи се постига конкуренцията се нуждае също от иновативни и е, следователно по-рисковани подходи. Да се следват такива подходи не трябва да остане е, невъзнаградено. В е, обобщение искам да приветствам всички елементи, включени за новия период на подпомагане от 2014. На някои места – аз е, обаче мисля, че има нужда от подобрение. Аз е, не смятам, че съм сам с моето мнение. Това е, мнение се споделя в доста голяма степен от колегите от ХДС и ХСС в цялата страна. И сега, дами и господа, аз наистина съм напрегнат. Как вие бихте оценили предложението за регулиране на Европейската комисия. Рамковите условия като цяло са добри, но всички ние знаем, че дяволът се крие в детайла и всички си пожелаваме за идващия период на подпомагане едно подобрение, което да даде възможност за подобряване на условията за живота и инвестициите в регионите по начин, така че да бъде до голяма степен премахнато различието в жизнения стандарт. 6 месеца някои от държавите членки имаха време да се запознаят с тези предложения. Тези 6 месеца ни остават, така че нека да използваме това време да се запознаем по-добре с предложенията. Благодаря за вниманието. Е, Много ви благодаря. И сега господин Ласло Хавис, заместник председател на Комисията по местно самоуправление и регионално развитие на унгарския парламент. Заповядайте. Tisztelt elnök igen tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Magyarország számára az Európai Unió... Пожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, за Унгария кохезионната политика – играе особена роля сред е, различните политики на Европейския съюз. Не само защото получаваме голяма част от тези средства за подпомагане, а и защото можем да участваме по по-добър начин в изграждането на Европа. Като активен кмет аз виждам как тези средства създават работни места и как е, те е, спомагат за напредъка в страната. Унгария представлява като площ 2,2% е, от територията на Европейския съюз, 2,2% е, от населението, но получаваме 7% от средствата за подпомагане. Основно правило при изразходването на тези средства е да не се е, заменят публичните разходи, а да бъдат допълвани с такива, за да могат да се мобилизират средства от частния сектор. Като кмет на град Егер и като депутат в унгарския парламент, аз мога с гордост да посоча, че през 2007 година са подпомогнати около 30% на стойност около 38 милиарда форинда. Е, става дума за разширение на университета или пък за изграждане на система за събиране на дъждовна вода. Е, наша цел в Унгария е да продължим да развиваме кохезионната политика, защото тя е гарант за по-добър растеж, а като цяло в Европа имаме нужда от такъв растеж. През следващия период на подпомагане ние си представяме силна кохезионна политика, която ще даде правилен отговор на новите предизвикателства, така че по този начин да можем по-добре да изпълним целите на стратегия 2020. Тук става дума за оцеляване в глобалното глобалната конкуренция и да направим Европа по-силна в нея. Нашата цел е регионалното подпомагане да бъде свързано с цялостната стратегия. Унгария смята, че принципът на сближаването на кохезията ще продължи да бъде важен принцип. Той не може да бъде премахнат и заменен с целите на Европа 2020. Кохезията, сближаването е гарант за глобалната конкурентоспособност. Съществува и консенсус между държавите членки, който се изразява в следното. Кохезионната политика е важен елемент на европейската интеграция и това може да а, предостави положителни примери във връзка с дискусията за новия финансов период. Но а, дискусията, която а, водихме за периода до сега, е много задълбочена. А, предложението на комисията за нови акценти в музейната политика, например, би означавало нещо ново. Музеите биха се превърнали в доста бедни институции. Аз смятам, че това, което се предлага, не е много справедливо. Важно е съфинансирането на Европейския съюз да не бъде по-низко, отколкото до сега. Предложението на Европейската комисия от 29 юни поддържа средствата за подпомагане на тези региони на старото равнище, но за най-бедните региони това съвсем не е изгодно. Смятаме, че целта на териториалното сближаване може да бъде постигната чрез съществуващи финансови средства, а ново разкритите области предлагат възможности за фирмите от старите държави членка. Така че тук можем да си помислим как да се фокусираме върху най-бедните региони, защото по този начин Европейския съюз ще може да укрепи конкурентоспособността си така, че това да се почувства и вътрешно в рамките на съюза. Ние трябва да искаме създаване на нови структури при прилагането на средства от фондовете. Съобщението на комисията включва няколко предложения, които ограничават полето за действие на държавите членки. Тук Унгария комисия е, застъпва мнението, че трябва да се осигури гъвкавост. Държавите членки трябва да бъдат свободни да използват по собствено осмотрение средствата от Кохезионния фонд. Един пример е, ДДС, който не може да се приспада, трябва да може да се уравнява по някакъв начин, защото иначе това предложение ще има много тежки последици, например, що се отнася до реализацията, до изпълнението на общински проекти. Задължителните приоритети или разходите се уреждат по-стриктно, а това ограничава гъвкавостта на държавите членки. За нас тя е важна, защото в една по-гъвкава среда можем да, ги, да действаме по-добре. Какво може да се каже за целите Европа 2020? Със сигурност регионите там ще играят ключова роля, но всичко зависи от възможностите да бъдат разширени капацитетите на отделните региони. Като общо правило – трябва да служат мерките и програмите за намиране на работа. Освен това, трябва да се гарантиризира и да се укрепи е, сближаването в обществото и да се води борба срещу бедността в по-развитите региони, продължава да се извършва изследователска дейност по отношение на индустрията. Съобхватните цели на отделните политики трябва да бъдат достигнати, но тук се и мисля, че при изразходването на средствата от нас трябва да се приложи интегрирано стратегическо планиране, което да бъде достатъчно гъвкаво, за да може да съответства на местните условия. Подобна интегрирана инвестиционна стратегия може да бъде от една страна между а, може да бъде от, може да бъде от една страна нещо, което се извършва между различни фактори. Териториална план за действие 2020 включва тази основна цел. Интегрираното сближаване е нещо, което се подкрепя от унгарското председателство и е, също така е, там беше посочено, че е, кохезионната политика може да бъде успешна само ако тя е една интегрирана политика и ако в по-голяма степен обръща внимание на регионалните цели. Много е, често при една такава интеграционна, интегрирана политика трябва да се вземат средства от различните фондове, така че кохезионната политика трябва да отговаря на функционалните потребности и да мобилизира възможностите на местно ниво. Отделните фондове не трябва да се използват по някаква собствена логика. Важно е кохезионната политика да може да бъде координирана по-добре. Документът е, Териториален план за действие 2020 беше прият в Гьодело през май от е, компетентните министри. Тази стратегия включва едно много добро балансирано развитие, по-добра връзка между града и селото, транснационални програми, също така териториална обвързаност, екология и е, културни ценности. Всичко трябва да се разглежда в цялост. Аз е, искам да посоча, че е особено важно в тази връзка да се намали административното бреме при разпределянето на средствата, защото сегашните правила са свързани с много голямо административно бреме, както за отделните бенефициери, така и за държавите членки тъй като се търси ефективност на отделните програми, а тя зависи от останалите, смятам, че решението не е да се увеличава административната тежест, а да се промени административната философия. Трябва механизмите на кохезионната политика да бъдат по-прости и по-прозрачни. Само по този начин процесите на развитие могат да се ускорят и е, също да се гарантира, че още преди 2014 година ние да можем да създадем ясни правила. За мен това е особено важно. Важно е също средствата в бъдеще да бъдат използвани по-ефективно и е, използването на срещата е, съобразно очаквания резултат да се контролира още в периода на планиране. Уважаеми дами и господа, надявам се, че кохезионната политика е важно достижение на европейската политика и след 2030 2013 година ще остане такова. Като представител на общината в неголям град искам да изкажа моята надежда компетентните политици да действат умно и в интерес на всички нас, така че скоро да бъде възможно да постигнем единство по отношение на правилата на тази политика. Благодаря ви. Следващия оратор, господин Трофеник от Словения, депутат, председател на Комисията по самоуправление и регионално развитие. Спощована госпа председница, спощована чланица и члани Бога. Благодаря. Дами и господа от е, комисията, скъпи гости, здравейте! Благодаря ви, че ми давате тази възможност да представя нашите предложения и нашите становища, становищата на нашия парламент по отношение на бъдещето на кохезионната политика. Тази политика е една от основите на Европейския съюз. Тя дава ясен знак за солидарността между регионите и тя е един лост за увеличаване на значимостта на Европейския съюз. Тя има много принадена стоеност. Тя насърчава модернизацията и устойчивото развитие. Освен това, по този начин можем да покажем европейска солидарност. Имаме климатични изменения, енергийна ефективност, глобализация, конкурентоспособност. Всичко това са предизвикателства пред нас и трябва да им намерим отговор на европейско ниво вътре в бюджетната рамка. Освен това сме изправени пред економическа и финансова криза и, както знаете, държавите членки трябва да урязват своите бюджети. Това е това е необходимо, за да можем да отговорим на тези предизвикателства. И това въжи за националните бюджети и за европейски бюджет. В тези условия предложението за многогодишна финансова рамка е добро и е добра основа за преговори. Предложението отчита необходимостта от стабилизиране на публичните финанси и необходимостта да се отговори на вече посочените предизвикателства. Трябва да отчетем, че възможните ограничения в европейския бюджет могат да изложат на опасност постигането на нашите цели, най-вече създаването на нови работни места и осигуряване на растеж. Предложението за финансова рамка трябва да бъде тясно обвързано с стратегията Европа 2020 и целите на тази стратегия. Много е добре това, че този бюджет дава тласък на економиката. В много региони, както и в много общини, това е един от основните инструменти за финансиране на конкурентоспособността и създаването на работни места. Затова е много важно кохезионната политика и многогодишната финансова рамка се признават сред ключовите инструменти за реализиране на политиката Европа 2020 година. И това е така не само защото се поставя акцент върху инвестициите и растежа, но и защото механизмът вече е изпробван и е доказал, че е по-добър от всички други възможни системи. Управлението на много нива управление, което включва и регионалното и местното равнище, също така потвърждава това. Ние трябва да отчитаме това, че бюджетите са ограничени и те няма да са достатъчни дори в най-оптимистичния сценарий да покрият всички инвестиционни потребности, особено на новите държави членки. Затова трябва да сме особено амбициозни. Кохизионната политика може да мобилизира ресурсите за развитие с цел да се постигне по-голямо сближаване. Това е една от ключовите политики в Европейския съюз, насочена към запазване и засилване на взаимосвързаността между нас. Що се отнася до регионите, ще се повиши солидарността между тях по-неблагоделствените региони ще напреднат и по този начин ще се постигне по-голямо сближаване в Европа. Разбира се, кохесионната политика трябва да работи във всички региони. Само така ще можем да засилим конкурентоспособността и ще можем да използваме напълно потенциала за развитие на всеки регион. Важно е регионите при изпълнението на тази политика да не се сблъскват с сериозни финансови затруднения – в условията на економическа и финансова криза всяка рязка промяна в финансирането може да има драстични последици за регионите. Става дума не само за потенциал за развитие, но и за това, че ще бъдат абсолютно сринати съществуващите възможности за финансиране. Необходим е достатъчен преходен механизъм, водещ до постепенно извеждане на регионите от обхвата на финансирането. И границата от 50% ще позволи да се осигури необходимата подкрепа. Ние имаме инвестиционни изисквания и ние сме за това да се запази необходимия дял в бюджета. Обаче 10 милиарда евро като трансфер за механизма, свързвайки Европа, е нещо, което е трудно да подкрепим. Разбира се, трябва да бъдат отстранени тесните места, но мисля, че е по-лесно да преодолеем съществуващите проблеми в рамките на един централизиран подход. Затова смятам, че трябва 10 милиарда да останат в рамките на политиката по сближаване и, разбира се, трябва да гарантираме спазването на критерии. Трябва също така да гарантираме тясното сътрудничество между държавите членки и Европейската комисия при определянето на приоритетните проекти. Териториалното сътрудничество и съответните програми също са сред приоритетите. Тези програми са добър инструмент за обмен на добри практики на европейско ниво. Те подпомагат реализирането на инвестициите и сътрудничеството в по-необлагодетелствените региони. И точно това е важният принос на Европейския съюз. Затова подкрепя засилването на програмите за трансгранично сътрудничество. Те са важни за регионалното развитие, особено на най-отдалечените региони са добросъседски отношения. Оттам се укрепва мира и стабилността в Европа изпълнението на кохезионната политика трябва да води до конкретни резултати. За това политиката трябва да бъде ефективна, включително, що се отнася до използване на европейските бюджетни средства. За това е много добре да бъдат въведени съответните условия. Държавите членки трябва да имат своите задължения, например, що се отнася до националните програми. Смятам, че средствата от фонда за сближаване са много положително нещо, защото те водят до създаване на работни места, но за целта е необходимо държавите членки да създадат необходимите социални и институционални условия. Обаче не знам дали е добре да има санкции за неизпълнение на тези условия защото по този начин държавите членки биват поставени в неравнопоставено положение. А това противоречи на демократичните принципи. Същото въжи и за и идеята за макроекономическите условия. Да, наистина в момента сме в дългова криза – и използването на кохезионните фондове трябва да се придружава с дейност по консолидиране на публичните средства. Обаче кохезионните фондове са предназначени за увеличаване на конкурентоспособността, засилване на растежа и увеличаване на заедостта. Някои държави са в затруднено положение и получават средства, когато те имат нужда от тях. Ние трябва да подкрепим идеята за предварително поставяне на условията. Европейската комисия обвързва това с сферите, където пряко ще бъдат използвани средствата. По този начин страните и регионите ще трябва много сериозно да обмислят как да разпределят и насочват тези средства. Трябва обаче да внимаваме, да не претоварваме кохезионната политика с прекомерно много изисквания. Това може да доведе до една неефективна кохезионна политика. Тя трябва да облагодетелства регионите, малките и средни предприятия и не правителствените организации. Затова трябва да рационализираме тази политика. Правилата трябва да са ясни, разбираеми и упростени. Това е особено вежи те да бъдат такива за онези, които управляват проектите. Затова упростяването е важно. Но също така е важно да се рационализира и правната уредба, която предвижда финансирането. Трябва да работим заедно, за да намалим броя на участващите институции, особено контролиращите надзорните органи, защото трябва да се насочваме повече към резултатите. В рамките на кохезионната политика също така е важно да имаме тематични приоритети. Обаче трябва да има повече гъвкавост при самото изпълнение. Искам да подчертая възможността за съвместни обществени поръчки или възлагане на договори по обществените поръчки, подлежащо на съвместна процедура. Особено когато през годината N плюс 2 държавите членки са принудени да теглят средства, без да се стремят към конкретни резултати. Другите политики за развитие също трябва да бъдат отчитани тук, например политиката за развитие на регионите. Разбира се, тук трябва да се зачита и принципа на субсидиарността. Също така имаме договори за партньорство и те могат да дадат своя принос за стратегическото планиране. По този начин ще има по-голямо взаимно допълване и по-добро взаимодействие и последователност при изпълнението на различните политики. Тук обаче трябва да сме внимателни, защото тези документи не трябва да увеличават административната тежест. И разбира се, продължава да стои въпросът за юрисдикцията. Предварителното условие за успешното провеждане на кохизионната политика след 2013 година е успешното приключване на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Това ще бъде приоритет през следващите 12 месеца. Обеден съм, че Европейската комисия и Европейския парламент могат да изиграят важна роля при това. Благодаря ви. Thank you uh, very much. Uh, и аз ви благодаря, uh, колега Трофеник. И сега ще огранича времето на изказванията на колегите. 15 оратори са се записали. 4-5 минути на оратор мога да дам. Не знам дали няма да има и други желащи да вземат думата и тогава ще трябва да е по-кратко това време. Но за момента така изглеждат нещата. Започваме с господин Ставракакис от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател скъпи представители на националните парламенти, господин комисар, уважаеми колеги. Имайки предвид процедурата за приемането на тази нормативна рамка, трябва да кажа, че имаме една отлична възможност да подсилим ефективността и ефикасността на политиката за сближаване и да гарантираме възможност за финансиране в дългосрочен план. Трябва да се съсредоточим върху определени елементи на тази политика, за да подобрим тяхното прилагане. Искаме наистина да приветстваме почти всички предложения на Европейската комисия, които всъщност съвпадат и с позицията на парламента за бъдещето на тази политика. Например, е, подкрепата на регионите, създаването на преходната категория, е, възможността да има по-голяма ефективност на програмите, след това опростяването на програмите и пропорционалност на контролните механизми. Искам обаче да се спра на нещо, което в много резолюции е било споменавано и то съвсем ясно и против което е Европейския парламент. Никой не може да си изкаже против една система за по-добър контрол, за по-добра оценка, за една политика, която да е ориентирана повече към резултатите. Но в консултациите по този въпрос, върху които се основават и днешните предложения, голямата част от заинтересованите страни съвсем ясно заяви, че е против въвеждането на норми, които след това не могат да бъдат контролирани от същите тези, които ги налагат. Става дума за тези макроекономически условия. Това бе записано в един документ на същата тази комисия, свързано с петия доклад по сближаването. Е, ще се окажем накрая в един момент, в който ще наказваме районите за елементи, които те не могат да контролират и т.е. не носят никакви, никаква отговорност. Европейския парламент многократно с голямо мнозинство е изразявал мнението си против налагането на условия, които нямат нищо общо с кохезионната политика. Всъщност бях убеден, че позицията на Европейската комисия щеше да върви в този дух, но днешните предложения на комисията явно не са зачели тези становища. Затова искам да се обърна към комисията с въпроса как стигаме до този момент, в който имаме едно финансиране от Кохезионния фонд и макроекономическите условия. Като Европейски парламент ние сме готови да положим всички усилия, за да подобрим предложението на Европейската комисия, така че той да се превърне в една солидна основа, за да може да гарантира един наистина голям потенциал за развитие на регионите в Европейския съюз с адекватна кохезия. Благодаря. В момента, в който казах 4-5 минути на човек, се оказа, че имаме още доста души, които са се записали, така че намалявам времето по 3 минути. Йохана Бош от Германия има думата. Танкашен. Благодаря. Ще бъда кратка. Предвид актуалните предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз, левицата отчасти е съгласна с резолюциите, които бяха представени от Европейския парламент във връзка с работата на комисията. Става дума основно за приоритетите и за стратегия Европа 2020. Комисията планира в регламентите, отнасящи се до структурните фондове, да включи списък от приоритети във връзка с кохезионната политика в бъдеще. Тези приоритети трябва да бъдат ориентирани към стратегия Европа 2020. С едно подобно обвързване, мисля, че възникват проблемите, тъй като регионите няма да имат възможност е, да проявят гъвкавост при изготвяне на оперативните си програми. И така, ориентираният към базата подход в регионалната политика ще се загуби до голяма степен. По принцип, трябва да се създаде една обща стратегическа рамка за рибарството и за селското стопанство. И смятам, че това е наистина чудесен факт, но би се превърнал в проблем, ако Европа кохезионната политика стане само един инструмент на стратегията Европа 2020 и когато не се вземат предвид различните стратегически подходи при отделните е, фондове. Комисията планира изплащане на част от средствата от структурните фондове е, да бъде обвързано с определени економически институционални реформи. Също така трябва да се създаде институционално партньорство между държавите членки, т.е. без участието на регионите. С това предложение Европейската комисия се излага на опасност първоначалната цел, а именно а, структурната политика, намаляването на регионалните различия в Европейския съюз, да ги постави под въпрос. За това ние отхвърляме подобни санкции, подобно оставяне, поставяне на условия, и а, е, смятам, че това до голяма степен би намалило и отговорността на регионите. По тази причина отхвърляме подобни финансови санкции, а по останалите точки колегата ми от Бундестага ще вземе отношение. Благодаря ви. From... Много ви благодаря. Госпожа Мацони от Европейски парламент. Грация, президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за своевременността на организирането на този семинар по политиката за сближаване. Благодаря също така за представянето на задачите, които има е, полското председателство, представено от госпожа министера. Тази нова програма няма да закъснее, дори трябва да бъде е, малко забързане, защото трябва да кажа, че при предишни председателства е имало такова забавяне. Благодаря на комисаря Хан за това, че ни предложи предложението на комисията, което е било одобрено преди няколко часа. Е, най-вероятно ще има нужда от задълбочено разучаване на това предложение. Искам да кажа нещо съвсем бързичко. Предложението, което ни бе представено, според мен, отговаря на искането на Европейския парламент, поне що се отнася до това, че стратегическата визия съвпада с нашата и според мен много ясно е свързана тя с целите на Европа през 20-та година, а това е изключително важно. Но смятам, че тя предава някои от предложенията на Европейския парламент тъй като се правят едни конкретни предложения, насочени е, към опростяването и ориентацията към резултати. А ние сме го казвали многократно в нашите резолюции. Няма да има автоматично опростяване с, това, с тези контроли, които заявихте вие. Ние искахме съсредоточаване на целите, но няма необходимата, достатъчната концентрация на тези цели. Нашата Европа продължава да се разширява и за това, според мен, понякога условията, които налагате, са преувеличени. Предложението на комисията като че ли води до един риск – може да предаде дори самата политика по сближаване, защото обръща внимание повече на не облагодетелствените райони. Е, колегите от националните парламенти преди мен е, също изразиха такова становище. След това териториалното измерение в е, рамките на новата стратегия придобива по-голямо значение – и градския дневен ред, ако мога така да го нарека. Рамката обаче, в която се слага, е свързана с една интеграция на зоните, които принадлежат към градовете, но не се смятат за градска зона. След това има един фокус върху предприемачеството, малките средни предприятия, но според мен не се разбира добре как точно, реално те ще бъдат бенефициери, как ще бъдат привилегировани едва ли не от тази политика по сближаване. Ето това бяха част от тревогите ми. Първо, от тези четири условия, които са записани в предложенията на комисията, предварителните, резултатните, макроекономическите и другите условия. Съгласна съм с някои от нещата, които обяснихте в сравнение с предишния период, защото е хубаво да се действа превентивно преди да се реализират проектите. Също така е добре да има и определени условия, свързани с резултатите, но това трябва да бъде записано по-ясно. Не съм обаче съвсем съгласна с тези структурни условия, които са свързани с, с а, самото участие на отделните държави членки с финансова помощ. Изискват се такива темпове на работа, които не съвпадат с темповете на програмата по сближаване. Аз не съм съгласна, но пък и виждам, че има и други колеги, които не са съгласни. Едни такива условия, отново повтарям, не отговарят на духа на политиката на сближаване. Не може да слагаме такива спирачки. Напротив, трябва да се опитаме да помогнем на тези зони да растат, а не да им слагаме отново казвам, спирачка, правейки такива урязвания на бюджета. Отимат всички държави членки не могат да бъдат слагани в един кюб, защото политиката по сближаването е най-вече насочена към развиването на недоразвитите райони. След това новата категория, преходната или междинната категория райони, Знам, че нещата още не са ясни, те са приближи, приблизителни и вчера чухме неща по този въпрос. Въвеждането обаче на тази категория няма най-общо да доведе до големи плюсове за държавите членки и не отговаря на духа на политиката на сближаване. Данните, с които сме запознати, напротив, казват, че ако тези 52 милиона, извинете, 72 милиона а, жители на Европейския съюз а, няма да могат да бъдат подпомогнати, а точно обратното. По това трябва да се говори. Това не отговаря на предложението а, на парламента. Той прие тези преходни периоди, които да останат сами по себе си, но да върват анблок, заедно с целия обем ресурси по другите цели. А това не е записано във вашето предложение. И накрая, Кохезионния фонд, той променя правилата си, без да става ясно какво ще се случи от промяната на тези правила, за това как ще се разпределят средствата и по-специално има неяснота по отношение на използването на Кохезионния фонд за политиката за, сбър, за свързване на европейските райони, защото Кохезионния фонд е такъв, че като че ли не позволява такова действие. Истина, искам да ви помоля да се придържате към трите минути. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι ευτυχή που έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε μια τόσο σημαντική συνάντηση για το μέλλον. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да кажа, че днешната среща е много важна за бъдещата сплотеност в Европейския съюз. Аз мисля, че е, новата многогодишна финансова рамка трябва да бъде предпоставка за едно балансирано развитие в Европейския съюз. Аз идвам от Гърция, това е страна, която има някои типични геоморфологични особености. Ние виждаме, че именно регионите, които са в крайно отдалечено положение, трябва да бъдат разглеждани особено критично. Смятаме, че една страна, която се състои от много острови, е много в по-неблагоприятно положение, отколкото останалите страни. Затова смятам, че трябва да се развият транспорта и комуникациите, така че да можем всички форми на развитие и сближаване да ги осъществим в бъдеще. Една политика а, е, трябва да се преследва, която да следва изискването за транспортен еквивалент и тя трябва да бъде приоритетна. Ние имаме достатъчно опит с такава политика, имаме и положителни резултати. Що се отнася до взаимното допълване и необходимостта от хоризонтална политика, като трябва да се отчете и особената ситуация на отделни региони за нас, е един от пътищата на решение. Проблемът е типичен не само за Гърция, но и в други региони в Европейския Европейския съюз. Предложението на комисията, което, е насочен, което беше формулирано на неформалния съвет на министрите на 27 и 28 в Польша, предвижда създаване на инфраструктурен фонд, въпреки, че това може да звучи на пръв поглед положително, според мен е свързано с проблеми, защото смятаме, че ще се създаде нов тематичен фонд, който де-факто ще използва дейностите в мрежите, да речем в ТНТ и ТНЕ. И регионите пак ще останат изключени. Смятаме, че подобен инфраструктурен фонд в тези райони може би няма да може да даде желаният ефект, защото това са райони с по-особено положение. За нас е положително, че за регионите се създава междинна категория, възоснова на участието им в брутния вътрешен продукт. Смятаме, че региони е, за които достъпът е по-затруднен, например планински или островни региони, трябва да се радват на особено внимание. Те трябва да се радват на подкрепа, защото имат е, типични географски особености. Говоря за планинските региони и за островите. Това трябва да бъде достатъчен критерий, за да не се взема предвид брутния вътрешен продукт. Смятам, че е важно да се опростят и процедурите. Това е много ясна цел на новата програма, която ние приветстваме, защото виждаме, че процедурите са много комплексни и всичко това става за сметка на ефективността. Смятам, че това е цел, която не може да бъде изпълнена толкова лесно, но смятам, че сега е подходящият момент да се започне с изпълнението й. Мисля, че в рамките на публични консултации можем да обсъдим как точно да бъде постигната целта. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е от Европейски парламент. Merci, madame la, comис... madame la présidente. monsieur. ви Много съм развълнувана от това, което споделихте с нас този следобед. Avec des stratégies de développement intégré флагмански инструмент за градските райони, който действаше през предишния период, който ни помогна да интегрираме предградията, както и взаимодействието между Европейски социален фонд и Фонда за регионално развитие, наистина могат да бъдат много полезни на жителите на градовете, особено по-необлагодетелстваните райони в градовете. Дали това обаче се предвижда при финансирането? Финансирането, което се предвижда от бъдещата финансова рамка. Също така приветствам това, че енергийната ефективност става все по-важна. 20% от националното ниво на финансиране от регионалния фонд, които ще бъдат насочени за енергийна ефективност, според мен е нещо много положително, тъй като това позволява да се средоточим върху предоставяне на жилища на социално слабите, тъй като има в момента една социална несправедливост, особено в по-бедните градски квартали – и мисля си, че сме предали тези хора, а по този начин ще можем да отговорим на техните потребности. От Австрия, Австрия господин Конрад Штайн. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. Естествено, ние приветстваме предложенията на комисаря във връзка с кохезионна стратегията за подпомагане, които бяха представени днес. Според нас от, по този начин се гарантира една по-добра ефективност на възможностите за подпомагане. Стратегията за подпомагане е много по-диференцирана и за това според нас тя ще може да бъде приложена много по-добре, отколкото до сега. Искам специално да подчертая, както направиха и преждеговорившите, конкуренцията между регионите, между подпомаганите и неподпомаганите региони, е, трябва да бъде обект на особено внимание. Тук е, ние смятаме, че трябва да се отдели наистина много голямо внимание. Като цяло се радваме, че малките и средни предприятия ще бъдат подпомагани по специален начин. И в миналото подпомагането от ЕФРА беше важен инструмент за нас. Когато погледнем а, стратегията за растеж на Европа а, 2020, ще видим, че кохезионната политика дава малък принос в това. Важно е обаче малко за, за малките и средни предприятия, изобщо за сектора на услугите, да се осигурят необходимите условия, защото там се създават най-много работни места. Ние тук виждаме заложен голям потенциал и непрекъснато установяваме, че там има голям натиск върху заплатите. Що се отнася до социалната квота, ние страдаме много от това, че цените на суровините и е, на суровините и енергията е, оказват влияние върху стабилността на цените. Смятаме, че трябва да положим всички усилия да е, тласнем напред иновациите, да поддържаме човешките ресурси и ще се радвам, ако това се превърне в една от целите на кохезионната политика. Като цяло, ние сме изключително доволни от предложенията, които направи комисар Хан. Благодаря. Благодаря. Расте броя на хората, които са доволни. И сега Мария Перес от Европейския парламент. Много ви благодаря, госпожо председател. Господин комисар, моята група вече внесе своята позиция по макроекономическата политика. Но позволете ми също така да кажа, че ние много се радваме, че се осигурява стабилност, насочена към растеж и работни места. Господин комисар, ще ви задам само три въпроса. Първият въпрос е свързан с нещо публикувано в испанската преса тази сутрин. Гражданите са доста озадачени. Казва се, че комисията иска да замрази помощта за регионите в страните, които имат дефицит. Въпросът ми е дали това е вярно. Наистина ли ще замразите помощта за регионите в страните, които имат прекомерен дефицит? Вторият ми въпрос се отнася към тъй наречената междинна категория региони. Дали бихте могли подробно да ни обясните как решавате да бъдат насочени средствата към тези междинни региони? Какъв ще е дела на финансиране? И третият ми въпрос е за един конкретен инструмент. Резервът за ефективност. Смятам, че това е свързано с оптимизиране на ресурсите. В миналото Този резерв за ефективност е бил много неефективен, много бюрократизиран. Дали така ще продължават нещата? Ние трябва да създаваме мотивация за хората. Мисля си, че това е нещо, което е по-добро и по-ефективно. Благодаря. Франц Перхарт от Австрийския парламент. Комисар, Госпожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, благодаря. Моят е, преждеговоривш е, колега Конра Штайдл каза, че е, трябва наистина с много положителни очи да погледнем на предложенията на Европейската комисия. Ние като представители на националните парламенти можем да си представим програмата за подпомагане да бъде свързана с фискално-политически мерки. Защо? Защото ние смятаме, че структурната политика никога не може да замени националната економическа политика в държава членка. И е, за това, за да се гарантира бюджетна дисциплина и е, благосъстояние, трябва е, това да става на ниво национална държава. Австрийската позиция, тя е открита към иновации, към съфинансиране е, на по-слаби в економическо отношение региони. Затова ние смятаме, че делът на съфинансиране трябва да бъде а, намален а, и то в определени срокове, така че тези региони със собствена сила да могат да достигнат а, необходимия растеж. Що се отнася до финансовата рамка 2014-2020, мисля, че ние като австрийци имаме две големи изисквания и две големи задачи прозрачност на бъдещите фондове и също така еврооблигациите, които не трябва да бъдат извън финансовата рамка. Така че да бъде вписано в нашите договори нещо като забрана за поемане на нови дългове. Благодаря, Романа Манеско. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru uh, propunerea făcută. Благодаря uh, на комисар Хан за направеното предложение. Преди всичко, искам да посоча, че групата АЛДЕ в Европейския парламент uh, приветства упростяването на правилата. Това беше повторено няколко пъти. Ние приветстваме упростяването на управлението и неговите механизми и също така ориентирането на инвестициите към малките и средно големи предприятия. Групата АЛДЕ подкрепя също резервите за растеж, които съществуват. Ние имаме повече от 5% в този резерв. Това е нашето предложение. Що се отнася до упростяването на правилата и общите правила, които трябва да създадем, за това е включено в предложението. Ние установяваме, че държавите членки продължават да имат възможност и на национално равнище да предлагат допълнителни правила, т.е. в допълнение към правилата, които са прияти на европейско равнище, което би могло да доведе до там, че да се стигне до някаква свръхрегулация, което в крайна сметка би било в вреда на гражданите. Аз мисля, че ние трябва реално да постигнем опростяване, което да бъде в полза на гражданите и във връзка с упростяването на правилата, аз искам да се позова на едно предложение на комисията. Там се посочва, че държавите членки трябва да намалят броя на а, административните органи за управление на фондовете. Необходимо ли е държавите членки да уведомяват комисията за това, ако а, извършват подобни мерки? те а, е, верифицират ли по някакъв начин ползата от а, е, едно такова намаляване на административната тежест или може да се наруши равновесието, когато става дума за ползване от на средства от фондовете. Групата АЛДЕ като цяло е съгласна с поставянето на условия, обаче ние пожелаваме тук да бъдат обсъдени много повече детайли във връзка с начина по който ще се прилага това поставяне на условия на практика. И накрая аз е, искам да се спра на още един проблем. Ние непрекъснато подчертаваме значението на всички органи на местно и регионално равнище. В предложението на комисията това не се споменава, а аз смятам, че успехът на кохезионната политика в съществена степен зависи от това местните и регионалните субекти са тези, които осъществяват в най-голяма степен кохезионната политика. Сега няколко думи във връзка с отговорността. Въвеждането на концепцията и кохижен ползвателите е, ще могат да е, разпространяват информация в е, електронен формат и това може да се приветства. Това обаче е, от друга страна е предизвикателство към държавите членки, защото те трябва да подготвят съответната IT структура. В крайна сметка системата трябва да започне да действа през 2014 година. От е, това зависи успеха на механизма и Cohesion. Благодаря за вниманието. Благодаря. Масимо Караваля от Италиански сенат. Благодаря, госпожо председател. Съгласни сме с целите, свързани с упростяване, ефикасност, ефективност на политиките за сближаване. Както разбира се, сме съгласни с това, че е хубаво да има повече растеж и работни места. Но растежът я прави пазара и най-вече предприятията и по-специално малките и средни предприятия. В нашата страна малките и средни предприятия дават 80% от работните места в цяла Италия и 70% от инвестициите, 70% както и от добавената стойност. И точно защото говорим за конкурентоспособност на малките и средни предприятия, а, смятам, че трябва да видим как може да се разреши истинския проблем на тези предприятия, а то е достъпа до кредити с Базел 3 нещата стават още по-трудни. Така че растежа става още по-сложен. Затова въпросът е, може ли една простичка мярка да се предприеме, да се използват фон, парите от Кохезионния фонд за създаването на друг фонд, на гаранционен фонд, за да, дават, за да може посредством него малките и средни предприятия да получават гаранции и да получават кредити ще имаме двоен ефект. От една страна имате пазара, посредством банковите институции. Той ще даде възможност да се оцени ефикасността, както и да оцени добрите проекти, които са за прилагане. И от друга страна, при липса на ресурси ще имаме възможност също и един ефект за добавена стойност към тези ресурси. Втория въпрос е свързан със следното. Тъй като се залага една цел – намаляване на безработицата и особено сред младите хора, дори и тук бихме искали дали ще можем да използваме ресурсите по един простичък начин, който е много лесно да се контролира, като например при наймане на нови работни места на млади хора да може да се намалят данъците на съответните предприятия. Uh, from... Много ви благодаря. Ламберт Ван Нистера от Европейския парламент. Dank u wel. Samen met de commissaris ondergaan. Много ви благодаря. Смятам, тук сме в една добра приятелска атмосфера. Тук сме всички приятели на политиката за сближаване. но получихме едно писмо от 8 държави членки, които казаха, че достатъчно вече е направено за победните региони. Но тук не чух нищо такова, така че може би на национално ниво трябва нещо да се направи. Трябва да направим нещо, трябва да проведем, може би, обсъждания в националните парламенти. Може би всички имаме нужда да постигнем съгласие по такива решаващи въпроси, като макроусловия или по-скоро условия за макроекономиката. Дали искаме това да има? Ако да, то по какъв начин ще работи този механизъм? Не може да свързвате неща, които просто не могат да бъдат свързвани. Това беше и за отговорността и за националната политика, и за регионалната политика. Става дума за договорите за национални партньорства, които в момента се подготвят. В регионалните парламенти имате нужда от това вашите решения да се одобряват на национално ниво, което далеч не винаги се случва. Ние всички имаме нужда от един, един от друг и точно за това съществува политиката за управление на всички нива трябва да постигам съгласие по основните, решаващите въпроси. Дали сме съгласни по всичко, което ни предложи комисията. Комисията по много смел начин подходи, а тази политика обхваща цяла Европа. Затова е необходим един общ съобхватен подход. Аз съм сигурна, че Европейската комисия положи много усилия в продължение на много време. Преди две години много се говореше за създаване на фондове за водните ресурси, за енергетиката и нататък, но всичко това не се случи. А ние трябва да помислим за това какви са целите и приоритетите на Европа в един променящ се свят. Като че ли няма достатъчно ръководство, няма достатъчно насочване на програмите, или поне първоначално не беше така, като че ли всичко беше финансирано. Сега трябва наистина да се съсредоточим повече върху важните неща и трябва също да помислим за реалния принос на Европа, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. ние трябва да помислим какво ще реализираме, от какво ще се отърваваме, какво не ни е нужно. Наистина трябва или да се захванем с сериозните неща и да ги доведем до край, или просто ще си приказваме за всякакви интересни неща, като управление и координация. Бих искал да спра върху два въпроса. Изцяло съм съгласен с представители на Италианския сенат. Когато говорим за млади хора, говорим за нови работни места. И бихме могли да хвърлим един мост, който да свърже тези две неща младите хора и новите работни места. regionaal beleid gestemd over afstemming освен това, тази сутрин Европейската комисия гласува за фондовете за политиката за добросъседство. Тоест, фондове за финансиране на проекти в страни, които не са членове на Европейския съюз. Обаче виждаме, че с съседните на Европейския съюз страни отношенията далеч не винаги са безоблачни. Имаме огромни мащабни проекти в Украина. Обаче всички тези пари бяха пропилени за управление. Има само една малка болница, която е била по с тези средства. Господин комисар имаше въпроси към комисията. Дали бихте могли да отговорите? Позволете ми да отговоря на майчиния си език, за да мога да задоволя и двете страни. Първо искам да благодаря за тези толкова конструктивни изказвания, въпреки че те съдържаха и много критични моменти. Това е добре, защото ние сме в началото на един процес на дискусия. Аз в момента не съм в състояние да отговоря на всички въпроси, защото това ще отнеме много време, ако трябва да осветля всичко. В някои от изказванията аз установих някои а, неясни моменти, най-вече във връзка с това, че реакциите а, са насочени към а, проекти, които не са окончателни проекти. Това е явление, което се наблюдава винаги, когато а, много хора работят а, по даден проблем и а, документите все още не са видяли светлината на света, ако мога така да се изразя, не са още окончателни документи. А, например, когато ставаше дума за ДДС, а, това, което посочи Унгария, а, Естествено, този данък не може да се приспада. То не би имало смисъл да се прави, защото ние ще финансираме държави в сфера, в която не желаем. Ние преследваме принципа за гъвкавост и мисля, че той отразява достатъчно добре дискусионната култура, която съществува в Европейския парламент. Аз мисля, че всичко това е свързано с думите, които казах преди няколко месеца в Северо в Югозападна Франция на една конференция. Аз се опитвам да спазя това, което казах там, но в настоящия момент а, ние а, все още не можем а, да представим окончателни предложения. Искам обаче да посоча, а, че а, член от нашия екип, а, който участва в а, изготвянето на тези документи би могъл да отговори на подобни въпроси. Искам сега да благодаря на моите служители от моя кабинет. Можете да си представяте, че те имаха да вършат наистина много работа в една сфера на политиката, която по тенденция буди интерес след много колеги вие е, във всички случаи откривате част от е, вашата политика в е, това политическо поле и никак не е лесно да се намери тук наш общ знаменател и понякога, може би, собственият интерес ще трябва да отиде на заден план. Аз искам да посоча, че на уебсайта на Генералната дирекция можете да видите само онези версии, които вече са приети и ви моля да се възползвате от тази възможност. Иначе аз проявявам готовност, също така и моите сътрудници, да водим е, подробни дискусии с вас и е, позволете ми сега накрая една малка бележка по същество. Знам, е, че в много официални и неофициални разговори се обсъжда въпроса за макроекономическите условия, е, поставянето по-точно на такива условия. Тук ви моля да вземете предвид, че е, първо в комисията трябва да стигнем до общ резултат и второ, че е, в е, течение на месеци ние разработихме неща, на които трябва да се реагира и за това ние мисля, че представихме предложение, което ако се запознаете с него подробно, не искам да крия, че то е сложно, защото такава е кохезионната политика, като го прочетете, ще установите, че прилагането на този инструмент за поставяне на условия в макроекономиката наистина е последно средство, ултима рацио и се прилага тогава, когато не действат останалите мерки. Ако взема този толкова акутен пример с Гърция, Мога да установя същото в актуалната ситуация. Този инструмент не се прилага, защото това, което предлагаме в момента не е нищо друго, освен следното. Ако една определена страна изпадне в економическа криза, тогава се водят разговори, има предложения от комисията, от съвета, те се преценяват и със сигурност се отправят целенасочени предложения за това, което което трябва да бъде направено. И ако държавата членка не изпълни тези предложения, или по-скоро може би ги изпълни, то тогава няма смисъл от този механизъм на санкции. Европейският парламент приете е, пакета от 6 мерки и а, е, точно този пакет представлява един механизъм за санкции в еврозоната, която включва в момента 17 държави членки. Надявам се, че а, е, ще станат повече. Накрая, а, е, като убеден европеец, а, аз мога да кажа, че повечето държави членки ще бъдат в еврозоната, но там ние трябва да създадем един е, специален механизъм, справедлив механизъм, който да действа не само в еврозоната. Но е, още веднъж ви казах, тук е, не става въпрос за някакво последно средство, което да действа винаги, а всички онези опитни зайци, ако мога така да се изразя, които са въвели подобни механизми, може би е, ще е, потвърдят моите думи. Е, Искам сега да благодаря на всички вас за участието в дискусията, за това, че проявявате съпричастие към тези проблеми, така че да се стигне до конструктивни решения. Искам специално да благодаря на полското председателство, което показва особен ангажимент по тези теми, разбира се с определен собствен интерес, но това е съвсем оправдано. В този смисъл още веднъж искам да отправя благодарност към всички. Thank you. like to... yeah, who... Господин Берковиц е координатор на цялата подготовителна дейност на Европейската комисия по бъдещата кохезионна политика. Сега другите оратори. Доктор Хелмут Марков от Немски Бундестаг. Recht vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Бъдещето на кохезионната политика, особено за източно-германските региони е особено важна, защото след обединението през 90-та година и промените, които се извършиха, е, европейските фондове изиграха огромна роля е, в процеса на промените. И сега, в последния структурен период, всички източни германски провинции ще отпаднат от регионите в рамките на цил 1. Ние ще трябва обаче някои неща да вършим едновременно, да консолидираме бюджета, но и да се грижим за устойчиво развитие чрез кохезионната политика. И мисля, че кохезионната политика може да играе такава ключова роля, защото тя е дългосрочно заложена и вследствие на това тя не може да реагира на краткосрочни проблеми, кризи и е, други подобни явления. Що се отнася до поставянето на условия, да, е, ние разбираме напълно е, стремежите към намаляване и към депресивност. Обаче, е, това да се прави по размер и е, също по отношение на съфинансирането, за мен е опасно. Защо? Защото у нези федерални провинции, които нямат достатъчно средства, е, принудително няма да могат е, да използва средството от съфинансиране. От гледна точка на Бранденбург, откъдето идвам, аз мога да кажа следното. Актуалните ставки за съфинансиране не трябва да падат под 75%, доколкото в настоящия период те не са под тази цифра. Е, защо? Защото ако спаднат, то тогава националното и регионалното съфинансиране е, ще стане толкова високо, че няма да може да попадне в е, сферата на консолидация. Също така, фейзинг от регионите и новата междинна категория. Ние като че ли все още не сме разбрали този механизъм, комисията би трябвало да го представи по-подробно. Нека да бъде запазено обаче с финансирането до 75%. Комисията ще трябва да си помисли за една по-дългосрочна стабилизация, когато става дума за а, текущия а, реги, период, а, фейзинг от регионите, както и всички, които а, трябва да бъдат третирани като всички региони, е, които искат да излязат от сферата на конвергенцията. Има такива региони в Германия, Лайпциг, Бранденбург, е, Северозапад. И сега ако не бъде оказвана по-нататък подкрепа на тези региони, според мен няма да има достатъчно индустриална собственост, няма да има достатъчно висши учебни заведения и безработицата въпреки това продължава да бъде висока и това може би ще се запази, ако не се направи нищо за предотвратяването и благодаря. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Документът, представен от комисар Хан, е добър в много аспекти. Приоритетите са възобновяемата енергия, енергийната ефективност и други. В документа също така се предвиждат промени в кохезионната политика и политиката за регионално развитие. Това, което е особено важно за нас е тази бъдещата политика за сближаване да се насочи повече към сближаване на регионите, така че по-неблагодетелстваните региони да бъдат поблизо до по-процъфтяващите региони. Що се отнася до средносрочното финансиране, то предвижда горна граница на разходите – и ние смятаме, че трябва да се предвиди гъвкавост при изпълнение на програмите. Обаче не чухме нищо практически за неодалечените региони или много слабо населените региони. В Лисабонският договор се говори за островните региони или планинските региони, да не би и те вече съвсем да са забравени, да са залечени от картата не трябва да се забравя, че трябва да проявяваме солидарност и с най-далечените региони. Що се отнася до териториалното сътрудничество и 20% финансиране, ние смятаме, че сътрудничеството между региони трябва да бъде предмет на по-голяма политическа воля и накрая ние много настояваме да се поддържа партньорство между Европейския съюз и регионите и това да е основното партньорство в европейската политика. Тук виждаме, че идеята за санкции е в противоречие с тази идея. Как можем да обвиняваме и наказваме регионите за нещо, което е грешка допусната на национално ниво? Мисля си, че тук има сериозно противоречие. Много ви благодаря. Следващия оратор е господин Лино Дули от бюджетната комисия на Италианския парламент. Благодаря. Първо искам да се присъединя към апела на господин Барозо, който бе споменат и от комисаря Хан. Става дума за един обновен съюз и в а, този смисъл не по някакъв ексцентричен начин. Искам да ви припомня професор Проди. Той много често пътува по света, изнася лекции, той беше председател на Европейската комисия и когато говори пред студентите, той казва, че цяла Европа, всъщност Европа е най-големия износител на света, има най-високите доход, доход в света, като Европа, но страните по-отделно в себе в този Европейски съюз не могат да бъдат такива, не могат да бъдат първи на всички тези, във всички тези класа, класации. Професор Пронти казва, че Тоскана и Китай сами по себе си водят тази класация. Имаме най-различни райони. Е, Рим, Венеция и така нататък е, винаги са били в миналото на върха на класацията. След това дойде първата глобализация, откриването на Америка, от, откри се новия свят и ние в Италия не успяхме е, да съчетаем всичко това и изчезнахме изчезнахме за векове от картата на света, докато Испания, Франция, Англия създадаха националните си силни структури. Европа всъщност може би ще а, изпадне в същото положение. Или ще се присъедини към света, защото имаме технологични възможности, имаме възможност да предложим на младите един нов път, но това може да стане само ако сме заедно, защото ако пък сме разделени, всеки ще крета по своя път и ще следва далече зад първите в света. Исках да ви го припомня всичко това, защото кохезионната политика е изключително важна. Искам да ви благодаря за тази възможност и трябва да кажа, че съм объркан по определени критични моменти, които според мен са изключително важни. Рамката е хубава, добре, но както каза и колегата от Германия, а, както знаете, малките камъни обръщат колата а, общите средства, които са заделени за кохезия, 40-39 милиарда за новия механизъм, за инструмента Connecting Europe, спада на 36 или, и другия 46. Аз си мислих, че ще увеличат сумите, пък те се намаляват. Смятам, че това намаляване всъщност е, е едно връщане назад на ресурсите, които преди се смятаха за правилни. И понякога човек, като мисли лоши неща, казват, че извършва грях, ама понякога мислейки всичко това се оказваш прав. Защото някои държави членки намалиха цялостно бюджетните средства, които заделят за финансиране на европейски проекти. Аз смятам, че това не е правилният подход. Ние имаме нужда от повече ресурси, които да идват от европейския бюджет, защото, както знаем, той е 0.96 процента от БВП е, на Европейски съюз и с този бюджет като че ли не се прави достатъчно, да не кажа нищо. На второ място искам да говоря за преходните региони или междинните региони, за които говориха много от колегите с тези 39 милиарда. Не се разбират, крайна сметка, целите на въвеждането на тази нова категория, според мен. И се говори за 20% урязване на целта по сближаването. 51 региони, доколкото разбирам, ще бъдат включени, с 72 милиона жители и 3 четвърти от тези 72 милиона са в 5 държави, което пък означава много малко държави, 5 държави, 75% от средствата ще отидат там, в тези преходни региони, което ми се струва малко неприемливо. Пак казвам, че говоря с известни съмнения, защото не съм, не, не съм много неясно, но усещам като че ли, че като че ли, пак повтарям, се дават повече ресурси на държавите, които са по-напреднали. Пак има едно връщане назад, като че ли, в сравнение с а, други бюджети на общността. Може и да бъркам, но според мен нещата са малко по-изкривени и не отговарят на една кохезионна политика, която би трябвало да преразпределя средствата между регионите. Всички знаем, че по договорите кохезионната политика не е политика, която преразпределя разпределя ресурсите между регионите, а е една политика, която се опитва да насърчава развитието на различни територии, да насърчава солидарността, вътрешната солидарност в Европейския съюз. Същия този Европейски съюз, една по-конкурентна Европа, за която призовава и, Евро... и президента Барозо, не може да се получи без по-голяма конкурентоспособност. Сега тези условия, свързани с макроекономиката, комисаря Хан каза, че това е екстрема рацио. Хубаво, добре, екстрема рацио, ма и тук съм малко объркан защото според мен тези структурни е, въздействия ще окажат въздействието си и върху економиката, защото може да отнемат средства от структурните фондове и от тези държави членки, които независимо, че са обвързани с пакта за стабилност, вече така или иначе правят корективни маневри по отношение на бюджета си и вземат средства от политиката си за развитие и Постоянно се говори за политика на стабилност, на всяка цена, без развитие, ако щете. И тя става основно. Той може да се превърне и в наш гроб. Същото се отнася и за недостатъчната реформа на управлението – защото пак отново се говори за стабилност и какво се превръща политиката? Превръща се в едно администриране по много контролиран начин, което не е истинска политика и не е никак симпатично в кавички. И накрая трябва да кажа, че на европейско ниво за постигане на целите е, Европа през 20-та година, ние трябва да дадем основен приоритет на тези цели – това обаче не може да се постигне само посредством кохесионната политика. Кохесионната политика не може да следва цели, които са извън нейния обхват, защото постигането на тези други цели би трябвало да бъдат постигнати посредством економическо управление на европейски, в европейски мащаб говори се за критерии, за индикатори, които са валидни за всички 27 държави членки. Наистина приключвам. Тази рамка е интересна, ще има и други поводи и ще можем наистина да направим крачки напред, като избегваме да правим крачки назад. Very much, Mr. from European сега господин Ганкоракис от Европейския парламент. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, е, τη στιγμή που μιλάμε, συζητάμε τα ζητήματα... Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за теми, свързани с кохезионната политика и ми се струва, че решението на еврозоната от юли тази година във връзка с намаляване на дълговете очевидно не постигна желания успех. И аз искам да спомена точно тежката криза, в която се намира Европейския съюз и да кажа, че тя е почти непреодолима. Това означава, че конкуренцията в Европейския съюз ще става все по-голяма и е, ще има все по-ожесточена борба за това, кой е, ще спечели най-много от растежа. Ние искаме от това да спечелят най-вече работниците. Правителствата на държавите членки на Европейския съюз принуждават работещите в Гърция да извършват огромни економии, да се ограничават и по този начин те ограничават и правата им. Една от причините за тежката криза в Гърция отчасти бяха програмите на общността, които допринесоха за това големият капитал да спечели, но гръцката държава да отбележи огромни дефицити. Кохезионната политика, за която обсъждаме дискутираме днес, води до това, че се запазват монополите, а регионалната политика бива изтласквана все повече в периферията. Ние имаме стратегия 2020 и всички е, нейни моменти са насочени към по-голяма печалба. Ние имаме средства в кохезионния пункт, които обаче трябва да бъдат добавени към тези 4,3 милиарда евро, които банките реализираха като печалба вследствие кризата. Ние смятаме, че сплотеността на регионите всъщност е едно задължение за Европейския съюз, а сега установяваме, че се подпомагат все повече само програмите, които подкрепят в по-голяма степен политиката, която ни е, тласна към е, капиталовата криза. Средствата през общностния бюджет е, не достигат до държавите членки и това под претекст, че е, желанието е да се изгради е, вътрешен пазар и зелена економика в Европейския съюз. Ние смятаме, че отмяната на множество програми в Гърция всъщност е, беше нещо, което можеше да се ползва от много граждани там. Смятаме, че сега трябва да се подпомагат проекти, които не съответстват непременно на потребностите на хората. Ще трябва да се Граждат инфраструктури, но това, което ни липсва са социалните мерки, които да помогнат на много голяма част от гражданите. Благодаря. Благодаря. Представител на португалския парламент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за вашата инициатива. Мисля, че в сравнение с някои други междупарламентарни срещи, тази представлява голям напредък и положителна крачка, що се отнася до политиката за сближаване. Първо, мисля си, че всички сме съгласни, че трябва да има съвместен подход и общи правила за използването на финансовите средства – също така, що се отнася до тези преходни региони, това е една интересна идея на теория. Интересно е теоретично да се разгледате механизмите за постепенно включване или постепенно изключване на регионите от е, броя региони, които ще се финансират. И трето, Изключително е важно да има един комплексен подход към управлението на различните фондове. Ако разгледаме оперативните програми, ще видите, че доминира една еднофондова философия и това не води до добри резултати. Затова по оперативни причини е добре да се обърнем към една комплексна философия. И така, бих искал да изтъкна някои необходими неща. Първо, необходимо е да има един европейски свързващ механизъм, Разбира се, Кохезионния фонд е предоставен на средства. От него трябва да бъде централизирано но не трябва фондът да забравя за своите първоначални цели. Това е сериозна загриженост. Второто, което представлява загриженост, трябва да има последователност между кохезионната политика и стратегията Европа 2020 години година. Извинете, не трябва да забравяме за конкурентоспособността. Матрицата на Европа 2020 не казва, че има конкретни цели на регионално ниво. Затова, може би, тук имаме два вида логика, които пречат на ефективното изпълнение на програмите и проектите по кохезионната политика. И последното се отнася до графика или календара на дейностите. При предишния програмиращ период инструментите на фонда де-факто не се предоставяха. Това особено въжи за 2007-2008 година. Трябва да гарантираме това, че няма такива празноти, такива паузи в нашия график трябва да гарантираме финансиране, финансиране по такъв начин, че проектите и програмите да продължават да се изпълняват. Председателят, искам да напомня на тези, които напускат залата, че ще има в 6.30 коктейл. Не виждам следващия записал се. Господин Ерик Ериксон от е, шведския парламент има думата тогава. Е, Благодаря, господин председател. Кохезионната политика е доказала своята полезност. Швеция много силно зачита принципа за субсидиарност, така че ние ще изчакаме документа да бъде преведен на шведски и едва тогава ще се произнасяме по него. Разбира се, беше много интересно да изслушам това, което беше казано тук. Много положително се отнасяме към идеята за сближаване. Например, ако разгледаме кръстосаното съответствие в контекста на общата селскостопанска политика, виждаме, че тук има естествена връзка с, съфинансирането и финансирането по кохезионната политика. Има някои региони в Европа, които се развиват много добре. И това е благодарение на усилията на нивото на самите региони. Но знаем, че има региони, които имат нужда от помощ, предоставена от е, централно ниво. Нашият италиански колега говореше за недостатъчност на капиталите защото банките не са готови да поемат отговорност и да финансират проекти, които се осъществяват на местно-регионално ниво. Er øh, Много е важно да бъдат определени потребностите, така че да можем да си помагаме при подпомагане на развитието на страните регионите в Европейския съюз. Виждаме, че има много сериозна конкуренция в цял свят. Е Швеция е една страна, ориентирана към износа и ние знаем колко е жестока конкуренцията в света. Имаше един въпрос, който така не получи отговор, може би. Сега някой ще отговори на въпроса за крайните срокове. Тук се говори за край на октомври. Лично аз имам някакви съмнения за това. Може би не съм чул правилно. Защото преди всичко документите трябва да бъдат преведени и ние в националните парламенти трябва да имаме време да обсъдим тези документи. За това бих искал да изясня въпроса с крайния срок. И искам да кажа, че съм много доволен от това, че Европейската комисия изслуша всичките оратори. Така трябва да се работи. Благодаря. Благодаря ви. Господин Тремополус, който е заявил изказване, не е тук. Госпожа, госпожа Леандрес от Португалския парламент. Благодаря ви, госпожо председател. И аз на свой ред бих искала да кажа, че това е една много добра инициатива. Самият факт, че можем да обсъждаме този въпрос сам по себе си е много важен етап от процеса. До този момент като че ли се очертаха три основни теми, по които трябва да размислим. Първата група, и се надявам, че всички ще съгласят с мен, че има определена степен на съгласие, а именно, че структурните политики до сега в Европейския съюз са доказали своята полезност. Като че ли това е единствената ефективна политика, прилагана до сега, която показва солидарност и осъществява солидарност на практика. Разбира се, има някои полки, които трябва да бъдат извлечени и които трябва да се отчитат бъдеще. Много често хората се чудят дали Европейския съюз е полезен изобщо. Мисля си, че точно за това политиката за сближаване трябва да бъде реална, да носи реални резултати и добре да показва също така какво се постига в социално-економическо отношение благодарение на тази политика. И тук не става дума само за Европейския съюз като цел, но и за конкретните региони. По този начин ще се повиши доверието към Европа от страна на гражданите. Това е една основополагаща политика и тя има ключова роля в укрепването на доверието на гражданите към Европейския съюз. Тук националните парламенти също имат важна роля. Ние трябва да забравим за националната събичност. Трябва да забравим за нея, ако искаме да изграждаме Европа. Видях обаче, че има някои сфери, по които няма толкова съгласие. Например, какво очакваме от кохезионната политика, от социалния фонд, фонда за регионално развитие и други. Ние имаме различни концепции, различни подходи. Ние преминаваме през един преходен период. Преминаваме от една традиционна общностна политика към един нов етап, към нов структурен етап в Европа ние мислим за това как съвместно да изпълняваме европейски цели. Също така ние искаме да имаме определена гъвкавост по отношение на това как точно ще се постигат целите. Но реално виждаме, че има едно пълно европеизиране на регионалния механизъм, който допреди скоро е бил чисто национален. Аз съм съгласна с предлагания нов подход, но смятам също, че трябва да сме внимателни. Този нов подход трябва да гарантира баланс между по-традиционния подход към солидарността, използването на структурните фондове и новите приоритети и новите предизвикателства пред Европейския съюз и държавите членки. нека да помислим, че през 2014 година, когато започнем да осъществяваме новата финансова рамка, сигурно ще имаме още и други нови предизвикателства и ще трябва да отговаряме и на тях и на новите изисквания. Има два основни въпроса, които според мен трябва да са в основата на нашия дебат на национално и на европейско ниво. Единият въпрос е поставянето на условия. Да, аз съм съгласна, че трябва да сме по-стрикни при предоставянето на финансови средства и при контролирането на това как те се разходват. Но има много сериозни съмнения, свързани с резерва за ефективност. Не съм съвсем наясно с условията, които се предлагат, но има региони, които вече са в затруднено положение и не трябва да ги излагаме на още по-големи опасности. Трябва да има партньорство между държавите членки и Европейската комисия. И има някои фактори, които просто са извън контрол на регионите, не зависят от регионите и не можем да караме регионите да поемат отговорност за неща, които не зависят от тях. Затова смятам, че трябва да се помисли за това, доколко са коректни поставените условия. Също така намаляването на степента на концентрация в регионите и новата категория региони. Мисля си, че това е погрешно. Ще пострадат най-бедните региони. Смятам, че трябва да има политика, която да обхваща всички региони по подходящ начин. И ние трябва да направим преглед на това предложение, така че то да бъде по-всеобхватно, по-цялостно. Особено това е важно в светлината на економическата криза. Но най-важно е да не наказваме най-бедните региони. Благодаря. Шон Кели. Uh, uh, много ви благодаря. Мисля си, че това обсъждане беше много интересно. И смятам, че кохезионната политика е била много успешна в Европа и много региони излякоха полза от тази политика. Обаче сега, особено с економическата и финансова криза, ние наистина трябва да преразгледаме тази политика, да актуализираме. Документът който сега държа в рука. Се посочва, че само някои от покананите са дошли, а други няма. Що се отнася до междинната категория региони и сериозното противопоставяне на тази идея, този въпрос е бил много сериозно обсъждан в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Хората, които са за, не би трябвало да бъдат наричани егоисти. Никой не иска да ощетява никой регион. И ако за кратко време регионите от 75 до 90% получат допълнителна помощ, то аз мисля, че това е нещо, което определено заслужава да го обмислим. И накрая, гъвкос, гъвкавостта често се споменаваше. Категоризацията на регионите и техните граници много често се правят по доста произволен начин и много често виждаме анахронизми в тази сфера – може би трябва да преосмислим границите на регионите, защото много често тези граници в момента не отразяват реалната економическа ситуация. Благодаря ви. Благодаря. И последния оратор е от Кипър, господин Кириакос Хаджанис. Благодаря. Искам да благодаря на организаторите за инициативата което дава възможност на парламентаристите да дебатират бъдещето на кохезионната политика. Асиметричното въздействие на финансовата криза се отрази на економите, економиките на Европейския съюз и като че ли урони успеха на хозянната политика. По този начин кризата показа как регионалните различия могат да окажат своето въздействие върху общите ни цели и по този начин показа колко е важно хармоничното развитие в Европейския съюз като истински съюз. Кохезионната политика по този начин става още по-важна, не само като инструмент за смягчаване последиците от кризата, но и един инструмент, който да насочи държавите напред. Държавите членки освен другите предизвикателства, сега имат очаквания, и то високи очаквания от политиката по сближаването. Моята страна, Кипър, е една от тях. Кипър кандидатства за Фонда за солидарност след една експлозия, която повреди една голяма електроцентрала в Кипър. Освен това, без безработицата се увеличи в различни държави членки, а те така или иначе вече са в криза. Увеличаващата се задлъжнялост и липсата на финансиране създават още повече проблеми за от съфинансиране по кохезионната политика. Улесняването на участието на частния сектор и финансиране от частния сектор е абсолютно задължително. Кохезионната политика е част от Европа през 20-та година, за да имаме устойчив растеж и ако това не стане, тогава нямаме нужда от стратегии. Тематичната концентрация е, се приветства от нас, тъй като тя ще допринесе за постигането на по-голяма кохерентност и координация на политиките на Европейския съюз. Трябва да се обърне внимание на това, да не се пренебрегват нуждите, конкретните нужди на всеки район – и възможността управляващите органи във всяка една държава членка да правят стратегиите така, че те да са удобни за тях. Това отговаря и на принципа на субсидиарността. Един принцип, който националните парламенти ценят високо. Освен това, териториалният характер на функционалната политика не трябва да бъде ограничен до определени сектори само тъй като тази политика може да въздейства върху много отрасли и това е един от огромните и плюсове. И след 2012 година. Каква е ролята на националните парламенти? Нашата роля не спира само до провер... проверката за субсидиарно законодателния процес. Те трябва да бъде такава, че съответните кохезионни цели да преминат в национални цели, да има ресурсна, ресурсна ефективност. Така ние ще може да оценим въздействието на политиката. Благодаря. Питер Бърковиц от комисията има думата. Uh, well, много ви благодаря за изключително интересните бележки и коментари, които зададахте днес. Няма да мога да отговоря, разбира се, на всички. Знам, че имате и прием след това, така че ще бъда съвсем кратък. Смятам, че първият въпрос, по който трябва да говоря, е говоря за участието на регионите. И тук искам да бъда съвсем ясен. Политиката по сближаването е една политика, която се е, крепи точно на управлението на различни нива в държавите членки, на организацията на държавите членки и това ще продължи. Договора за партньорство всъщност е точно такъв механизъм за по-голяма координация, но той няма да замени това, което съществува по-настоящем. И още нещо, като част от е, регламента ние предложихме също така един поведенчески кодекс е, за партньорство. Той трябва да бъде прият от Европейската комисия и ще се ползва от партньорите от държавите членки при уреждането на тези партньорства. Так, по този начин принципа на партньорство в настоящите програми се подсилва. След това говорихте за контроли и административна тежест. Тук трябва да има един подходящ баланс. От една страна имаме разходи за национална, регионална администрация, за управление на бюджета. От друга страна, имаме отговорност е, на Европейската комисия пред бюджетните органи, е, която гарантира надлежното разходване на средствата. Така че това не бива да се забравя. И в нашите предложения има различни механизми, които пред нас могат да ни помогнат. Няма просто решение на този въпрос, но ние предлагаме голям брой опростявания, що се отнася до разходите и това според нас може да намали и броя на грешките. Освен това, предложихме една по-пропорционална система и на етап оценка на съответствието, което сега ще нарича вече акредитация. На този етап комисията се включва само ако има голям риск и след това в самите системи за контрол. Нивата на аудитиране биха могли да отговарят на вида риск след преговори с Европейската комисия. Това ще намали тежеста на аудитирането от държавите членки. Що се отнася сега до участието на местните общности? Смятаме, че това е много важно. Някой от вас спомена подходът е, към програмата Urban и в регламента ще видите, че сме предложили да приемем един подход, който поставя в центъра общността. Местните общности трябва да бъдат в центъра. И приоритети за поставяне на общностите в центъра ще доведе и до по-голямо финансиране. Сега, този преходен район, тип регион, защо искаме да го въведем? Защо? Защото смятаме, че предложението ни е по-справедливо от настоящата система. В настоящата система всички региони над 75% ниво получават едни и същи средства. Може да имате регион, който е 250%, от БВП на ЕС, той получава същата сума пари, както у нези региони, които имат 76% от БВП на ЕС. Затова смятаме, че тези, които са между 75 и 90%, имайки предвид проблемите им, ще извлекат полза от една по-справедлива система. След това имаме една предпазна мрежа за онези региони, които излизат от а, а, нивото региони по сближаване. Т.е. били са под 75% и сега излизат малко над. За тях предвиждаме не само такава предпазна мрежа, що се отнася до финансирането, но и нива на съфинансиране, а, които да бъдат различни. Нещо съвсем кратко по отношение на нивата на съфинансиране. В регламента предлагаме е, една система, която всъщност е продължение е, на настоящата система е, и не прави драстични промени. Финансовите инструменти сега. Питахме какво можем да направим за малките и следни предприятия, попитахте е, обезпечения и така нататък. В регламента излизаме с един много по-широк подход към финансовите инструменти. Смятаме, че този подход ще даде по-голяма възможност за достъп, ще даде възможност на малките предприятия да се възползват от възможностите, които предлагат нашите фондове и това може да доведе до два пъти, три пъти повече средства, които бъдеще да се използват за такива схеми. интегриране на различни програми в един фонд. Смятаме, че трябва да се даде възможност за повече интегриране в бъдеще, т.е. да има една възможност да се правят такива програми, финансирани от много фондове, но това може да стане само ако държавата членка го желае. Може да прави програми държавата членка по един фонд, а може да се опита да съчетае различни фондове към една програма. Сега стратегията Европа през 20-та година. Имайки предвид а, нашия подход, който е фокусиран върху цели, а, искаме да постигнем все по-голямо фокусиране върху целите на тази стратегия. Това е записано ясно в регламента, то означава и растеж, и повече работни места, и другите цели, свързани с тази стратегия. Но вие сте тези, които ще прецените как ще го постигнете. Регионите са тези, които ще решат как. Тоест, вие трябва да намерите решения, които да доведат до постигането на тези цели. Енергийна ефективност, социално приобщаване, работни места, растеж, всичко това, което във вашата държава членка работи, може да бъде включено. И това ще бъде голяма част от преговорите и дебатите, които искаме да проведем с вас – и в контекста на преговорите и в програмите. Ето това е принадената стойност на кохезионната политика, що се отнася до постигане целите на стратегията Европа през 20-та година. Това е изключително важно. Европа няма да може да постигне целите си без да се намерят решения и то решения по места. Ето това бихме искали да обсъдим в бъдеще повече с вас. няколко от въпросите за този резерв за изпълнение. Тази идея се разви. Сега имаме един механизъм, който е един резерв на национално ниво, където се задържат средства за програми, които са постигнали целите си на национално ниво и след това държавата членка може да насочи ресурсите към онези програми, които се справят най-добре. Мислим, че това е един механизъм за стимулиране и той ще бъде много полезен за подобряване на изпълнението. Що се отнася до концентрирането? Това обаче трябва да отразява различните нива на развитие на регионите, в които работим. Поради тази причина сме предложили по-низко ниво на концентриране на тези региони, които са по целите за сближаване и също така бившите такива, т.е. тези, които току-що излизат от а, а, това тази категория, имат специални нужди и за това концентрирането трябва да отговаря на техните нужди. И накрая, е, преначертаването на границите. Границите, които ние прилагаме, са границите, които са заложени от Евростат и от държавите членки, е, от класификацията НАЦ. Е, това се прави между държавите членки и статистиката. И ако има някакво изкривяване, то тогава държавата членка трябва да се обърне към Евростат и да види как може да промени тези граници. И накрая, по отношение на този хоризонтален, трансверсален подход е, през всички отрасли. С този регламент мисля, че ние даваме точно такава възможност е, за по-тясна връзка между социалния фонд и фонда за развитие на, социални, на селските райони. Е, даваме възможност една програма да бъде финансирана от различни фондове, даваме възможност местните общности да участват по един прост начин с единни правила, които се прилагат не само по отношение на козяната политика, но и по развитие на социалните райони и на рибарството и така нататък. Има потенциал, но трябва да видим как ще се изпълнят нещата на практика. И накрая искам отново да ви благодаря и да кажа, че това е нещо ново за Европейската комисия. За първи път излизаме с предложение за такава кохесионна политика по Лисабонския договор. Тоест имаме обикновена законодателна процедура и изпращаме за дебат тези предложения на националните парламенти. Очакваме с нетърпение да продължим дебатите си с вас. Много ти благодаря, господин Шнайдер, който не е само от Бундесрата, но и от Комитет на регионите. А, искаше две, две минути и между думата. Господин председател, аз не говоря от името на Комитета на регионите, а на Бундесрата. Благодаря обаче, че ми давате думата. Искам да засегна две точки от дискусията. Първо искам да посоча, че германският Бундесрат през следващата седмица ще изготви едно подробно становище във връзка с средносрочната финансова рамка. Аз е, Организирах превода на този е, документ, така че комисията Реги ще го получи. Германските федерални провинции са едини в позицията си с Бундестага и федералното правителство, че предложенията, които познават до сега, изцяло отговарят на изискванията за концентрация. Знам, че това се дискутира от някои органи. В началото на седмицата имаше среща на КОСАК. Това са Европейските комисии на Европейските пар... националните парламенти и там някои представители на националните парламенти поставиха концентрацията под въпрос. Знаем обаче, че 72% от средствата трябва да отидат отиват в най-слабо развитите региони. И общо 27 региони е, са, е, които през следващия период е, няма да следват целта за конвергенция. Аз мога само да посоча, че предложенията на комисията трябва да се концентрират върху най-слабите региони, така както ние желаем. Но, въпреки това, кохезионната политика и в бъдеще трябва да предлага по нещо за всички региони. Това проистича от обвързването с стратегията Европа 2020. Кохезионната политика трябва да направи много за осъществяване на стратегията Европа 2020 и то не е само по отношение на най-слабите региони. Това е нещо, което трябва да бъде в полза на всички региони, така че те да могат да участват в структурните фондове. И трета и последна точка, която е характерна за всички региони. Аз мисля, че тук трябва да правим разлика. Имаме проблема с преходните е, региони, конвергентните региони, е, които достигат прага от 75%. Това са 16 конвергентни региона, 11 фейзинг-ин региона, фейзинг-аут, извинете. Е, и ние смятаме, че германските федерални провинции, но също и Бундестага е федералното правителство, всички ние сме на мнение, че тези региони за определен период от време трябва да получат е, преходно подпомагане. Останалото, което беше обект на критика, е новата цел между всички региони е, между 75 и 90%. Германските федерални провинции гледат на това критично, защото смятаме, че е, в продължителен срок ще бъде създадена нова цел и няма да се проследи къде е разликата с с днешната цел за конкуренция. За това ние смятаме преходно подпомагане да за днешните конвергентни региони с мрежата за сигурност две трети, обаче внимателно да се провери е, много е, предложението за една по-широко формулирана междинна цел. Благодаря. To... Уважаеми колеги, с това стигнахме до края на нашето заседание. Бих искал да ви помоля за още две-три минути. Първо искам да ви кажа, че ще се видим след една година в този формат. Това беше решено вчера в нашата комисия, Комисия по регионално развитие, че искаме да се видим отново. Надяваме се, че до тогава ще е приключил целият процес на преговори по нормативната уредба и по многогодишната финансова рамка. Разбира се, ние искаме да получим отзиви от регионите, от държавите членки, от общините. Искаме там да има растеж и искаме този растеж да бъде подпомогнат от политиката по сближаване и новия програмен период, започващ през 2013. Ние, не само Европейската комисия, но и Европейският парламент и нашия секретаря, ние всички слушахме много внимателно вашите бележки. Вече тук са отразени вашите бележки. Така че искам да кажа, че ние слушахме много внимателно каквото оказате, но също така, ако искате да ни изпратите вашите писмени бележки, е добре дошъл да го направи, много ще се радваме на това. Аз казах още в самото начало, вие имате жълт картон в вашите ръце, за да проверите дали предлаганото законодателство отговаря на принципа на субсидиорността. Но за нас по-важно е не толкова да се прилагат жълти картони, колкото да имаме обмен на мнения. В националните парламенти има и други парламентарни комисии, които ще се занимават с бюджетния аспект на преговорите, с други политики, така че разчитаме на вашата активна роля, на активната роля на вашите парламенти, а също и на вашето активно сътрудничество с вашите правителства. Знаем, че в някои страни правителствата много сериозно се вслушват в това, което им казват парламентите. Но независимо от това каква е конкретната ситуация, важно е вашия глас да бъде чут. Ние работихме много усърдно през последните две години, за да сме подготвени към тези преговори с съвета и с Европейската комисия. Ние подготвихме много резолюции, ние гласувахме в пленарна зала. Така че обсъждахме с колегите и от други парламентарни комисии поликата по сближаване. На всеки три седмици се срещаме с комисията по тази тема. Също така назначихме вече всички докладчици по всичките регламенти на комисията. Имаме докладчици от всички основни политически групи. Ламберт Ван Нисте, Рой, Ан Олбрихт от ЕНП, от Холандия, от Польша и третия докладчик от Германия, от групата на социалистите, Виктор Бощинар от Румъния и Мария Ирагоен Перес от Испания и Констанца Крел от Германия и от групата на либералите – Рика Манер от Финландия. Но за всеки докладчик също има и докладчици в сянка от всички останали политически групи. Така че, ако вие предпочитате да работите в рамките на вашето политическо семейство, вие може да намерите колегите ви в Европейския парламент, които работят в групата, извинете, в парламентарната комисия по регионално развитие, така че може да свържете с тях. Също така публикуваме информация за нашите заседания в интернет, на нашия сайт. Разбираме, че те първа предстои да извършим много работа, но ние искаме да извършим. Надяваме се, че заедно можем да разчитаме на вас и мисля си, че заедно ще се справим, защото наистина предизвикателството да осигурим растеж за Европа може да бъде решено само по европейски начин, а именно чрез сътрудничество. Нека да не забравяме, че има е коктейл. Така че с това приключвам нашето заседание и искам да след полското председателство, което така блестящо се справя, ще има датско и след това кипърско председателство. Така че много ви благодаря на всички. Надявам се, че ще продължим това сътрудничество, което толкова добре започна. Благодаря ви. Закривам заседанието.